Пред... Председателят. Добро утро, госпожи и господа. Заседанието е открито. Моля, заемете местата си. Следват е, като първа точка от дневния ред заключение от заседанието на Европейския съвет 1 2 март 2012 година изявление на Европейския съвет и на комисията. Тъй като господин Рампой не е тук, е, е, ще трябва да изчакаме господин Фан Рампой.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 Аз също бих могъл да ви кажа нещо по заключенията от заседанието на Европейския съвет, но това ще бъдат е, мои бележки, мой коментар. Но ето, че господин Фан Рампой вече идва. Bonjour, Monsieur le Président, bienvenue. Добър ден, господин председател. А, господин председател, заседанието вече е открито, имате думата. Господин председател, почитаеми членове, заседанието на Европейския съвет на 1 и 2 март бе положително и не бе засенчено от някаква непосредствена криза, но не можем да бъдем самодоволни, изправени пред огромните економически трудности, които все още остават. Все още са необходими трайни усилия на няколко фронта. Един такъв фронт е данъчната консолидация. Друг фронт е програмата за растеж и заетост. Някои твърдят, че е, тези е, две сфери взаимно се изключват. Но наша задача е да не допуснем противоречие между тях. От 30-те години насетне економическите сривове а, е, са били посрещани с данъчни стимули умишлено дефицитно харчене от правителствата, за да се стимулира търсенето. Наистина през 2008 година координирани фискални стимули бяха съгласувани и те помогнаха в краткосрочен план. Но възможността за използване на този инструмент е ограничена в повечето държави членки поне, тъй като те вече имат прекомерна задлъжнялост. И това, което бе решение, се превърна в проблем. Различни са причините за тази задлъжнялост. В повечето случаи тя не се дължи на някаква на прекомерно разхищение в държавните разходи. В други случаи се дължи на това, че големите и недостатъчно надзиравани банкови сектори се сринаха и трябваше да бъдат спасявани от дънакоплатеца. В трети случаи економическият изкуствен растеж дълго прикриваше фискалния дефицит и в крайна сметка ипотечните мехури, спуквайки се, изведоха финансовите неравновесия на повърхността. Но в някои случаи е, причините са в това, че задлъжнелостта постепенно се трупаше и в отделни държави членки стигна далеч над съгласувания максимум от 60% от БВП. Кейнсианството от тези държави членки бе прилагано асиметрично. Е, дефицитите по време на економическото забавяне не бяха преодолявани по време на економическия растеж, е, да не говорим, че нямаше излишък. Именно за това правилата, съгласувани в новия договор за стабилност, координация и управление, подписан във връзка с този Европейски съвет, са толкова важни. Те не пречат да съществуват контрациклични дефицити, доколкото структурният дефицит в хода на целия економически цикъл остава балансиран или твърде ограничен. Е, тези правила не ограничават и държавните разходи, а просто предвиждат, е, че е, тези разходи не следва да бъдат финансирани с прекомерна задлъжнялост. Европейският съвет заяви, че всички държави членки трябва и в бъдеще да спазват задълженията си по пакта за стабилност и растеж който бе значително укрепен от пакета от 6 нормативни акта в економическата сфера. Същевременно обаче Фокусът върху консолидацията, особено в краткосрочен план, трябва да върви ръка за ръка с по-нататъчни усилия за гарантиране на растеж и за осигуряване на работни места. Постигането на тези цели бе е, в центъра на вниманието на Европейския съвет е, в контекста на европейското полугодие, а както казах и вчера, по време на съвета на, от януари месец. Същевременно въпросът има много аспекти. Трябва бюджетите да бъдат поставени под контрол, но да продължим да инвестираме в нашето бъдеще, в образование, в научна дейност и развойна дейност, в иновации, да стимулираме инвестициите, да анализираме по-внимателно разходите, по-активно, по-активни да станат с наша помощ безработните, да анализираме приходите, особено да не допускаме неплащането на данъци и данъчната измама, максимално да се възползваме от възможностите на единния пазар, да намалим данъчното бреме върху труда, особено върху тези хора, които получават ниски възнаграждения, да разширим търговията, да отворим за сега пазените сектори, като професионалните услуги, услуги и търговията на дребно. С е, няколко думи да направим подходящия избор, който ще ни отведе към повече работни места и по-голям растеж насред данъчната консолидация. Всичко това трябва да бъде следено от институциите. Както знаете, полугодието е, е годишен, ежегоден механизъм за политическа координация – който започва с годишния обзор за растежа на Европейската комисия и продължава до Европейския съвет през юни. Този съвет трябва да приеме препоръки конкретни за отделните страни. Това е ключов момент в полугодието. Фискалната консолидация потиска търсенето и за това мерките свързани е, с предлагането трябва е, да се разгърнат във времето, за да дадат необходимия ефект. Е, подкрепата за ликвидността, която оказва Европейската Централна банка, ще бъде важна и за предприятията, и за домакинствата. Действията на правителствата и на Европейската Централна банка позволява да се стабилизират пазарите на суверенен дълг. Много важно е да не се отказваме от усилията си и да стоим на позицията на задълженията си и да се стремим към изпълнение на новия договор за фискална стабилност. Успоредно с тази парична политика, общата политика за възстановяване на доверието в еврозоната на различни равнища ще допринесе и потребителите и инвеститорите да се чувстват по-уверени и така да допринесат за растежа и за създаването на нови работни места. Нашата стратегия започва да дава резултати. Е, стигнали сме до преломен момент в кризата и същевременно сме съвсем наясно с оставащите трудности. Нуждаем се от по-краткосрочна и по-дългосрочна стратегия за гарантиране на растежа. По-дългосрочната стратегия е включена в стратегията Европейски съюз 2020 година. Нещо, което следим в рамките на полугодието. Сега обаче се нуждаем от конкретна политика за запазване на работните места, особено за е, насърчаване наемането на работа на млади хора. Голяма част от отговорността тук пада върху плещите на държавите членки, но Европейският съюз може да даде насоки, както сме направили в точки 10 и 11 от заключенията на Европейския съвет. Сега очакваме комисията да направи своите предложения в тази връзка. Също така говорихме за положението в еврозоната. Приветствахме напредъка по новата програма за Гърция. Целта е, е гръцката економика отново да стане устойчива, както от гледна точка на задлъжнялост, така и от гледна точка на конкурентоспособност. Лидерите на Европа подкрепиха усилията, които предприема Гърция. Искам да подчертая за онези, които казват, че Европейския съюз налага бюджетна дисциплина на Гърция, че всъщност страните от еврозоната и МВФ дадоха 130 милиарда евро допълнителен заем извън първия пакет от 110 милиарда и тези заеми са дългосрочни нисколихвени заеми за Гърция, които ще й позволят да отпише 70% от сегашната нетна стойност на своите е, задължения към частните дългове. Е, общата подкрепа е, към Гърция е повече от 100% от нейния брутен вътрешен продукт. Без всичко това положението на страната щеше да е далеч по-лошо. Също така обаче се нуждаем от програма за много категоричен растеж в Гърция чрез мобилизиране на европейските фондове, чужестранни инвестиции и максимално оползотворяване на потенциалите потенциала за растеж на гръцката економика. Освен това, лидерите на еврозоната потвърдиха ангажимента си за преоценка на адекватността на общия таван на Европейския механизъм за стабилност към края на месеца в рамките на еврогрупата. През този Европейски съвет, разбира се, се спряхме и на широк кръг други въпроси. За Сърбия. Съгласихме се тя да стане страна кандидат за членство в Европейския съюз. Това е забележително постижение, резултат от усилията и на двете страни в диалога между Белград и Прищина. Надявам се, че Сърбия така ще бъде окоръжена да положи допълнителни усилия за изпълнение на политическите и економическите критерии за членство в Съюза, и е, че страната ще продължи е, да подпомага регионалното сътрудничество и добросъседските отношения е, в Западните Балкани. Очакваме по-нататъчно нормализиране на отношенията между, България, между Белград и Прищина. За присъединяването на България и Румъния към шенгенското пространство поискахме съвета на министрите на вътрешните работи и правосъдието да приеме решението си през септември, като междувременно установи и приложи предпазни мерки, които да допринесат за успеха на процеса. За Сирия. Там положението е ужасяващо и се спряхме на три основни аспекта на кризата в страната. От хуманитарна гледна точка призовахме към незабавно прекратяване на насилието срещу граждани и нарушенията на правата на човека, като се потърси отговорност на онези, които са извършили зверства. Също така призовахме да не се препятства достъпа на хуманитарните институции. Европейският съюз вече е мобилизиран хуманитарно финансиране. В политическо отношение потвърдихме, че Европейският съюз стои зад по-нататъчно увеличаване на натиска върху сирийския режим и приканихме съвета да подготви целенасочени мерки за ограничения. Призовахме президента Асад да слезе от власт и в момента, в който започне демократичен преход, сме готови за ново партньорство. На дипломатическия фронт подкрепихме усилията на Арабската лига, мисията на Кофи Анан, както и създаването на групата на приятели на сирийския народ. А, също така призовахме всички членове на съвета за сигурност на ОНЕ, особено Русия и Китай, да работят съвместно за прекратяване на усили... на насилието. Нека не забравяме, че не можем да предприемем решителни действия без мандат на ООН. Това становище бе единодушно подкрепено. Припомням ви, е, че е, това е доказателство за наличието на много по-сериозна обща външна политика, отколкото някои си мислят. Имаме обща позиция по Иран, по Сирия, по Либия. Е, Тоест, често пъти, е, когато 27-те работят ръка за ръка, това се пропуска, а не бива да го забравяме. Най-сетне е, за мен беше чест, че 27-те държавни и правителствени ръководители е, в Европейския съвет ме помолиха да продължа да изпълнявам председателските функции за още две години и половина. Освен това, 17 от тях от еврозоната ме помолиха да председателствам и заседанията на еврозоната. С поглед напред, няма да бъдете изненадани, че основният ни приоритет е економиката. Това е нашият спасителен пояс. Без силна економическа база, социалният ни модел е изложен на риски. Няма да можем да играем сериозна роля на световната сцена. И само така можем да осъществим потенциала си. Драги колеги, за мен е привилегия да продължа да работя за вас в този решаващ момент за Европа. Благодаря ви. Благодаря, господин е, Фан Ромпой. Давам думата на господин Барасо от името на комисията. Благодаря, господин председател, господин председател на Европейския съвет, уважаеми госпожи и господа депутати. Първо, макар и вече да поздравих председателя на съвета Ван Ромпой за преназначаването но аз бих искал тук е, в камерата е, да повторя високата оценка за извършената от него работа през последните няколко години и аз очаквам той все така да работи за един по-силен Европейски съюз в интерес на нашите граждани, а и на световната арена. Председателят на съвета вече очерта главните резултати от среща на върха, в това число важните разговори по външните отношения, в това число Сирия, отношенията с Иран и разбира се, много важното решение е да се даде статут на страна кандидатка на Сърбия. От своя страна аз бих искал да подчертая няколко елемента, които са свидетелство за това, че Европейският съюз може би е на прага на един обрат в посока към нова стабилност и растеж. Ясно е, в еврозоната сега напрежението е по-слабо, но все още не сме преодолели кризата. Положението е все така крехко и трябва да довършим започнатото в това число чрез укрепване на противопожарните завеси, така наречени, които са задължителен елемент от засиленото економическо управление на общоевропейско равнище. Както вече съм казвал, тук аз очаквам да, правителствата на държавите членки да насочат усилията си не само към непосредствените мерки за управление на кризата, а и към мерките за растеж. Разумен, устойчив, приобщаващ растеж, който е ключ към създаването на работни места и благоденствието на Европа. Това е първата цел на стратегията за растеж и стабилност и е в сърцевината на комплексния подход е, очертан в пътната карта, която представих пред парламента миналия месец октомври. Подходът сега се ползва все по-голяма подкрепа, съветът върви в правилната посока, макар и все още да е необходимо да се извърши. На срещата на върха бе постигнато най-малко по отношение на основните елементи на този комплексен подход. Първо, бе постигнато съгласие за отговор на проблемите, на които се натъква Гърция. На второ място въпросите за финансовата стабилност и на трето място растеж и заед заетост в рамките на стратегията Европа 2020 чрез целенасочени капиталовложения. Нека започнем с Гърция. Някой все така казва, че Гърция няма да оцелее. Питам защо? Защо Гърция? да не се умее да проведе необходимата реформа, за да постигне конкурентоспособност. Аз смятам, че тя може. Гръцкото правителство, гръцкият парламент смятат така. Решението, което бе взето наскоро за намаляване на дълга, сочи, че това е възможно. Въпросът сега е втората програма е, да бъде осъществена наистина на практика и ние трябва да подкрепим е, гръцките власти и е, гръцките граждани. И комисията вече взема конкретни стъпки в това отношение. Заедно с ресорните комисари аз разговарях с министър-председателя Папандрео и с неговия екип за вземане на непосредствени решения. Както сте видели в писмото ми, ние приехме да съсредоточим вниманието си върху редица приоритети, в това число заетост сред младежите, една по-благоприятна за стопанска дейност среда, ликвидност за малките и средни предприятия, премахване на препятствията пред освояване на структурните фондове. И това може да бъде осъществено в рамките на месеци, не години. Комисията присъства и по настоящем с работната си група на място в Гърция. И най-сетне, вчера имах среща е, с е, председателя ОЕР на Европейската инвестиционна банка, за да видим как подкрепата за Гърция може да стане по-резултатна. И през идните седмици аз възнамерявам, заедно с заместник председателя на комисията Рен, да изляза с съобщение за растежа и заетостта в Гърция, в което ще направим равносметка на постигнатото и ще определим приоритетите за напред. Както посочих е, в пътната карта за стабилност и растеж, трайно решение на проблемите на Гърция е от съществено значение за стабилността, а без стабилност не може да има доверие. Без доверие не можем да постигнем растеж и заетост. Уважаеми госпожи и господа депутати, подписването на договора за стабилност и координиране на растежа е ново свидетелство за проявения ангажимент към дисциплина и конвергенция. Както знаете, това във всеки случай не е предпочитания от комисията механизъм, предвид неговия междуправителствен характер. Подписването на този договор обаче не само от страните от еврозоната, а а от 25 държави членки, от сега ще 27, представя политическа декларация в смисъл, че Европа не представя само валутата на няколко държави членки. Европа, еврото е валутата на Европейския съюз. Едно силно послание за необратимостта на еврото бе отправено и то бе приветствано от инвеститорите както в Европа, така и отвъд нейните предели. Именно културата на финансовата стабилност е предпоставка за един истински економически съюз. Заедно с шесте акта, механизмът за европейска стабилност, този договор е важна стъпка нататък в този процес. Разбира се, колкото се може по-скоро, най-важните разпоредби на този договор трябва да бъдат приведени в съответствие с общностното право. Договарящите държави членки приеха да инкорпорират нормите на договора в рамките на европейското право в срок от 5 години. И комисията вече предлага нови изменения на така наречения двупакет от два акта, така че важните норми на фискалния компакт да бъдат инкорпорирани в общностното право, което означава с активното участие и на Европейския парламент. Естествено, това споразумение не би могло, а вероятно не би и трябвало да обхваща всички елементи на един економически съюз. И най-важните му цели, като например вътрешния пазар или економическото, социално и териториално сцепление. Тези цели наистина най-добре биха могли да бъдат осъществени в рамките на общностните усилия, в рамките на действащите договори за Европейския съюз и чрез европейските институции и общностния метод. Уважаеми депутати, Изпълнението на стратегията 2020 за растеж и заетост бе на първо място на дневния ред на Европейския съвет. Финансовата стабилност, разбира се, е абсолютно необходима, но не е достатъчна. Както не веднъж сме казвали, да, финансова стабилност, но и в същото време и економически растеж. И едното и другото. Както става ясно в пътната карта, редица са елементите на растежа, които трябва да бъдат реализирани едновременно в това число структурна реформа, задълбочаване на единния пазар, целенасочени капиталовложения. Да, да, и капиталовложения са необходими и стимулиране на търговията в световен мащаб. По тези въпроси аз ясно заявих пред Европейския съвет, че държавите членки трябва да направят повече, за да попълнят пропаста, да запълнят пропаста между политическата воля и решенията вземани оперативно. Не е достатъчно за Европа 2020 да се говори само в Брюксел, в сградата на съвета Юстос Липсиус. Тази стратегия трябва да бъде популяризирана и налагана на всички равнища, в това число сред социалните партньори, е, сред местните общности. И освен това, всичко това трябва да поставим е, е, в перспективата, в гледната точка на социалното приобщаване, тъй като в много от държавите членки нараства бедността, трябва да кажа. Посочих също така, че структурната реформа трябва да бъде политически, но и социално приемлива за нашите съграждани. Социалният диалог в това отношение е жизненно необходим. Ето защо аз възлагам а, е, а, такива очаквания на трипартийния диалог на европейско равнище, както и на социалния диалог между синдикати и работодатели на национално равнище. Това е, е един от начините да покажем, че пътя по който сме тръгнали е справедлив. Път по който и бремето, и изгодата ще бъдат споделени. Справедливостта е основният мотив на комисията, е, когато тя предложи миналата година на въвеждането на данък върху финансовите операции. Нещо повече. Последни три поредни европейски съвета подчертаха значението на данъчното облагане като съществен елемент от е, оживлението. И това не изненадва. Не по-малко от 1 трилион евро се губят всяка година в Европейския съюз поради неплащане, законно и незаконно, на данъци. Нека сравним това тези 1 трилиона евро с това, което е необходимо за укрепване на държавните бюджети. Вижте колко много проблеми биха могли да бъдат решени, дори само по този начин. Един единен подход е единствения начин да решим въпроса и комисията работи по конкретни мерки за засилване на противодействието на данъчните измами и е, избягването на данъци. Но държавите членки имат своето задължение. Също няма причина за по-нататъчно е, протакане е, е по приемането на директивата, на изменението на директивата за е, спестовните влогове, както е, и по двустранните спогодби е, за избягване на двойно данъчно облагане с трети страни. Ето това е още един неблаговиден пример, опасявам се, е, за разминаването между намерения и практик. Съветът приема, а след това самият съвет. Та дори държавите членки не изпълняват онова, с което са се ангажирали. Госпожи и господа, Програмата за растеж е Европа 2020 и инструментът за нейното постигане е многогодишната финансова рамка. Европейският бюджет е бюджет за капиталовложения. И аз се надявам, че именно от тази гледна точка ще проведем конструктивен разговор с държавите членки. И аз съм удовлетворен от това, че Европейският парламент взема същата позиция. Удовлетворен съм също така, че предложението на Комисията за проектни облигации за е, изграждане на е, инфраструктурата и за разпространение на високоскоростния интернет се приеха от съвета, наред с приоритетни действия, като ускоряване на някои инициативи в рамките на годишния преглед на растежа и за довършване на единия пазар. Наред с това, тези мерки ще създадат в краткосрочен план работни места, а в дългосрочен ще придадат по-голяма конкурентоспособност на европейската економика. Нашите граждани желаят да видят, че нещо се променя в ежедневието им. И от минали януари насам, от неофициалното заседание на съвета, комисията предприема действия за преодоляване безработицата сред младежите и укрепване на МСП. МСП, малките и средни предприятия, са ключът към повече заетост в Европа. Представители на комисията посетиха 8 държави членки от тогава насам и почти във всеки случай в тясно сътрудничество с националната администрация изнамериха начини повече младежи да получат работа. Уважаеми госпожи и господа депутати, позволете ми да приключа, като отново заявя, че извървяхме дълъг път към създаването на по-стабилна конюнктура, но че все още има да поработим. Не ни е, е, е необходимо непрекъснато драматизиране на проблемите на еврото. Необходими ни са упорити усилия и решимост в усилията си да опазим европейската социална пазарна економика. Не, европейският социален модел не е мъртъв, но той живее в една по-предизвикателна, по-тежка среда. И в нея именно ни е необходима една по-конкурентоспособна Европа, която осигурява стабилност и растеж чрез повече солидарност и отговорност. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Баросо. Давам думата на господин Йозеф Дол, Европейска народна партия. Господин председателю, господин председателю на съвета, най-напред ви поздравявам за преизбирането ви. Пожелавам ви много кораж през едните две и половина години, защото ние всички имаме нужда от добри предложения, за да бъдат създадени работни места в нашата Европа. Мисля, че има два урока, две полуки, които можем да изведем от кризата. Първата полука е, че Оздравяването на обществените финанси е, на национално и регионално ниво не може повече да чака. Преди 10 дни е, бе подписан бюджетен договор от 25 държави членки и този договор задължава подписалите го страни да се държат искрено и да спазват бюджетната дисциплина. Но всеки знае, че най-важното е не да се подпише текстът, а да бъде спазван той. Затова сега очакваме държавите членки да сторят това. Е, комисията, която е пазител на договорите, да осигури при това спазване. Всеки си, помни, всеки си спомня начина по който пактът за стабилност беше нарушен от най-големите държави членки. За това поздравление за бюджетния договор, който заедно с пакета от 6 акта и след него ще дойде и пакетът от два акта, е, се е полезен е, инструмент, е, но трябва да се внимава с изпълнението. Втората полука, която можем да изведем, е, че е важно да се настоява на трайния растеж. Европейския съвет през януари само отправи препоръки до държавите членки, без обаче да координира някакъв общ план. Комисията е, има много активна дейност, множество инициативи, но те ще бъдат по-добре разбрани и по-ефективни, ако са част от общ проект, проект за растеж и заетост. Аз е, оставам поразен от е, бавността, от трудността, с която много държави членки прилагат правилата, за които са се ангажирали и очаквам комисията по-сериозно да следи е, държавите членки да не е, от пътя. Групата ЕНП е предлага е, две е, насоки на поведение. Първо, свързана е, с вътрешния пазар. В края на тази година е, ще отбележим 20 годишнина на единния пазар. 20 години по-късно има а, над 150 а, така а, запушвания, тесни места, които пречат на доброто функциониране на този пазар. За това искам комисията да следи за правилното прилагане на правилата на вътрешния пазар, но също така да предложи и законодателен календар, точен, който да ни позволи да доизградим този пазар. Спешно е. Трети, третия, третичния сектор, който е много важен за европейската економика, се още се ползва, не, а се натъква на много големи блокажи. И когато знаем, че в рамките на един Европейски съюз средните цени много се различават, както за лечението, така и за медикаментите, така и за застраховката, от един до четири пъти са разликите, а понякога и повече, не можем да чакаме. И с е, е сигурност знаем, че не всичко може да се направи е, едновременно, но за това искам от комисията е, да лансира нова законодателна инициатива в 10 е, сектора на вътрешния пазар. 10 нормативни акта ще ни позволят до 2014 година да внесем разлика в живота на своите съграждани Втората а, насока, която предлагаме е да се а, предвиди в бюджета а, раздел за инвестиции, които стимулират растежа. А, става дума за ориентиране а, към а, трайни капиталовложения и а, в крайна сметка да се ползваме от собствени средства. Всъщност, а, едно евро е инвестирано в Съюза а, чрез мултипликационния ефект е, може да доведе до 5 евро инвестиции. Например, през 2010 година 4 милиарда евро бяха инжектирани в енергетиката и това генерира 22 милиарда евро инвестиции. За това ще завърша последния начин. Нашите съграждани имат нужда от работни места. Младите имат нужда от работни места. Нашата економика има нужда от гарантиран растеж. Фискалният пакт ще гарантира е, добро състояние на обществените финанси. И имате е, право, господин председател. Трябва е, да е, се борим с е, данъчните измами. Вие цитирахте цифрата. Е, огромна е тя и тя, ако се преодолеят тези измами, е, ще можем да създаваме повече работни места. А това ще доведе доведе и до по-устойчив и траен растеж. Благодаря ви. Благодаря, господин Дал. Давам думата на господин Свобода за 5 минути. Социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Аз също ще поздравя е, господин Фан Рампой за преизбирането му Очевидно ще има много работа през следващите две години и половина, господин Фан Ромпой. Радвам се, че сте поели тази задача. Правилно е решението на съвета във връзка с Западните Балкани и най-вече Косово, но за съжаление по отношение на България и Румъния и разширението на Шенген, мисля, че решението забавя нещата. Надявам се, че ще се стигне до там. Последните изявления на господин Саркози ни а именно, че е, трябва да се прекрати прилагането на Шенгенското споразумение. Е, скъпи колеги, е, може би колегите от НП вече са приготвили паспортите си, така че да преминават е, границата безпрепятствено, когато идват е, от Брюксел до Страсбург. Но аз е, смятам, че това не е решение, което можем да приемем господин Саркози очевидно не се съобразява с становището на Европейския парламент. А иска да спре и нашия напредък, нашия прогрес, развитието на Европа напред. Господин Саркози, в никакъв случай очертаващото се поражение при изборите не бива да се превръща в някаква националистическа кампания, която пречи на Европа. Ние тук в Европа ще се борим срещу подобни тенденции. Скъпи колеги, ще се спра на економическите аспекти. В е, едно списание, излизащо в Германия, се задава въпроса как ще се задържи търсенето и предлагането при положение, че на хората не се предлагат достатъчно е, работни места, достатъчно трудово възнаграждение, така че да се поддържа покупателната сила на населението. И след като непрекъснато расте броя на а, бедните. Спомнете си и казаното от Хари Белафанте. За съжаление, има много политици, не само в Америка, но и в Европа, които все още не са разбрали, че големият бич на нашето време е бедността. Без да подкрепяме търсенето, без да се борим срещу бедността и социалната мисерия, какво ще постигнем? Ще постигнем това, което за съжаление сега в момента измъчва гражданите на Испания. Когато говорим за една разумна данъчна политика, ние нямаме предвид увеличаване на данъчното бреме върху труда. Е, госпожи и господа, скъпи колеги, е, господин Баросо, господин Фан Ромпой, през 2008 година нарасна невероятно много безработицата сред младеща, независимо от хубавите приказки, които ние тук разменяме. Е, какво ще стане? Е, европейската младеж ще тръгне към Ангола, към Бразилия, за да търси работа, след като Европа не може да й предложи заетостта, която ние толкова много желаем да постигнем. И в никакъв случай е, само с стабилизиране на еврото и на еврозоната ние няма да можем да постигнем целите си. Младите хора трябва да останат в Европа. Трябва да се създадат гаранции за обучение, за образование, за достъп до пазара на труда и бюджетните средства на национално и на европейско равнище трябва да предвидят достатъчно е, пари за създаването на работни места за млади специалисти. Е, председателят е, на Европейската централна банка е, каза нещо, което също ни разтревожи. Възможно е да не съм разбрал посланието му. При всички положения социалният модел на Европа не е мъртъв. Социалният модел на Европа в момента изпитва трудности, но социалният модел на Европа е това, към което трябва да се стремим. Много граждани се съпротивляват, когато чуят думата реформи. Но думата реформи означава е, всъщност стремеж към една по-справедлива политика, към повече социална справедливост. Е, и ние при всички положения трябва да е, проведем ефективно нашата борба срещу укриването на данъци срещу данъчните измами. Междувременно бяха направени много стъпки в тази посока, но това все още не е достатъчно. Хората очакват от нас една по-справедлива социална политика. Това за тях е, означава справедлив социален модел. Ние, социал-демократите, ще защитаваме с всички сили именно този модел. Свобода, es gibt eine bitte einer frage an sie durch den Колегата Оди е, има въпрос към Хане Свобода. Месье Свобода. Господин Свобода, вие е, разхватихте, размахахте по-скоро паспорта си, като споменахте името на е, Никола Саркози. Вие знаете ли, че Никола Саркози винаги е отстоявал Шенген? Знаете ли вие, че Никола Саркози не иска да премахне Шегена, напротив, да го укрепи. Знаете ли вие, господин Свобода, как действа границата между Гърция и Турция? Знаете ли, че всъщност едно право, една свобода не може да бъде упражнена без сигурност? И въпросът ми към вас е такъв, господин Свобода. Да или не? Смятате ли, че нормите на Шенген се прилагат правилно? erstens einmal kollege ory wenn ich jetzt immer wenn ich den всеки път, когато ще се налага да вадим паспортите във влака, когато идваме насам, ще мислим за господин Саркози, скъпи колега. Да, естествено, сигурност и Шенген са тясно свързани помежду си. Но много ви моля, помислете за това какво бе направено в съвета. Естествено, че френското правителство тогава е, не бе най-виновно за България и Румъния. Но помислете за всичко това, което е, на практика не бе постигнато именно поради е, недостатъчното прилагане на Шенгенското споразумение. Е, Шенген е огромно постижение за Европа това постижение в никакъв случай не бива да се поставя под въпрос. То укрепва Европа. То показва, че европейците са в състояние да опазят своите граници. Аз зная, че е, това не е проблема на господин Саркози, но съм сигурен, че Франсуа Орлан и френските социалисти защитават Шенген. Господин Ферховстат от името на либералите. Не, аз нямам намерение да се е, набъркам в този дебат, но нека погледнем сериозно е, да се каже, че е, половината от иммигрантите трябва да напуснат Франция, така както казва президента Саркози, да посягаш на социалните партньори, да посягаш съответно на държавите партньори, аз не знам а, кой всъщност е кандидата на крайната десница във Франция, Люпен или Саркози. Като гледам на къде е тръгнала предизборната му кампания на Саркози, аз просто не се сещам за друг подобен случай. Един френски президент, който в момента изпълнява длъжността си, да говори по този начин. Това е проблемът. Това е проблемът. да. Нека да се върна на темата, преди господин Оди да се намеси. Първо, дължа ви поздравления, председател Ван Ромпой. Във всеки случай, аз обаче съзирам едно неблагоприятно самодоволство. Ние наистина ли смятаме, че сме постигнали поврат? Е, в кризата. Смятаме ли, е, че е, усилията на господин Монте и на господин Ахой ще бъдат достатъчни за преодоляване на кризата? и че достатъчно двата фонда за помощ на общо 750 милиарда евро ще бъде достатъчно. Това ли ще приключи кризата? Според мен, но това, което става по-настоящем е съвсем друго. Успокоил се е облигационния а, е, а, е, пазар, защото господин Драги е, напечата 1 трилион евро нови пари. Е, това направи господин Драги. И, и това наблюдаваме днес. Последиците от пускането на още 1 е, трилион евро в обращение. И според мен това не е структурно решение на кризата. Да, то може да ни свърши работа за месеци, може би за няколко седмици всъщност, но това едва ли ще бъде решението. А какво е структурното решение? Всички знаем, че е необходимо частично дългът да бъде мутуализиран, т.е. Да бъде, да бъде поет от всички. Във Вашингтон това ни казват. Направете го, създайте свой погасителен фонд, какъвто, например, е Международният валутен фонд. Всички около Европа го виждат, само Европа не го вижда. А, само, само това а, ще бъде решението. Що се отнася до Германия, а, такова едно а, на, на дълга а, не би противоречало на германската конституция. Ето това е преградната завеса, противопожарната завеса. Все за това говорите, но нищо такова не правите. Дори да слеете двата фонда за помощ, най-много да направите пожарогасител, не и противопожарна стена да, да оградите с нея големите економики, като Испания и Италия. Ето за това ви е необходим един общ погасителен фонд. И тук трябва да ви кажа, парламентът, мнозинството е изразено. Ние няма да приемем ново законодателство за еврокризата, освен ако то не съдържа такава идея. Господин Ван Ропо и господин Барозо, на вашето внимание. И накрая няколко думи за Сирия. Вчера, господин председател, в Хомс са открити още 47 трупа, жени, деца, промушкани с нож, изгорени изтезавани. Кофи Анан твърди, че всъщност реалността в Дамаск, т.е. че Дамаск всъщност не разбира реалността. Крайно време е нещо да направим. Да спрем всички полети до Сирия, да отзовем всички а, посланици, да възпрепятстваме сирийските високопоставени лица да пътуват и да правим онова, което прави президента Обама. Да а, сложим всичко възможно на масата. Хуманитарни коридори, например а, а, е, трябва да направим нещо, а не онова, което правим днес. Всъщност нищо не правим. И изходът а, е, инак ще бъде един. Сирия ще стане нова Сребреница, нов Судан, нова Руанда и ние ще бъдем съучастници на такава една трагедия. Господин Ферховщад, колегата Дал желая да ви зададе въпрос. No, no, no, no, no. Не, не, не. Не, аз просто искам а, да чуя каква ще е реакцията на моя приятел Ги, понеже господин Саркози все пак не управлява с Националния фронт. Но в Холандия имаме проблем, и то проблем, който никога не е бил заклемяван, а то е далеч по-сериозен. Единственото нещо, което искам, когато Нели Круз казва, че Гърция трябва да излезе от еврото, господин Ферховщад никога не е критикувал госпожа Круз. Моля да ми отговорите. Мисля, господин председател, че бях първия, който заклейми мълчанието на холандското правителство за страниците в интернет. И трябва да напомня на своя скъп приятел Дол, че правителството е на християн-демократи с дребно участие на либерали. Аз във всеки случай се обадих по телефона на господин Рътнер. Не знам дали господин Дол е, е, е, е телефонирал на господин Максим Ферай. Във всеки случай трябва да ви кажа, аз днес след обед ще бъда пределно ясен. Аз ще подкрепя обща резолюция относно сайтовете в интернет, тъй като мълчанието на холандското правителство е нетърпимо. Но аз по-скоро предпочитам мълчанието на това холандско правителство от шума, който вдига по-настоящем господин Саркози. Край на кращата. Благодаря. Какво приятелство само. Für die Fraktion der Grünen, Herr Abgeordneter bendit Господин Кон Бендит, от зелените, е, драги колеги, господин Ван Ромпой. Не знам е, дали е, трябва аз да поздравя вас или вие да поздравите нас. Ще видим. Надявам се, че вторият ви мандат няма да протече по подобие на първия. Има много неща да кажа. Най-напред се връщам на Шенген. С нещо съвсем елементарно. Германия и Франция са в съвета. Всички страни в съвета отказаха да ренационализират Шенген. Оттам трябва да се тръгне в реформите за Гърция. Пък ако се спре провокирането на турците с абсолютно безполезни резолюции, може би ще се направи споразумение с тези турци и ще се възцари сигурност на границите те е, не са по-хитри, нито по-лоши от нас. Затова нека да тръгнем оттам и тогава евентуално ще се е, подсигури границата с Гърция, като са по-добри отношенията с Турция. Вижте какво, това е самата истина, това не, е, не са безсмислени приказки. Най-напред искам да се спра на кризата. Според мен тази история с златното правило където се приема тройно златно правило финансово, социално и екологично, може да даде някакъв резултат. Ако а, златното правило в економиката не е съпроводено от златното правило в социалната сфера и в екологията, а, тогава ние не знаем какво оставяме на бъдещите поколения. Това ще кажа за златното правило. Освен това, днес ни трябва план за възстановяване, обаче не на парче, не не разпърчети съм. вижте, за инвестиции, за гаранции, за най-различни форми на спасяване на финансовата система изразходвахме 4 милиона и 600 хиляди милиарда долара. Вижте в Штатите колко много хора бяха впрегнати в този процес и колко много пари. В щатите бяха похарчени 100 милиарда долара, но 100 милиарда не са 4 милиарда. Нека да бъдем на висотата на трудностите. Няма да излезем от кризата само като възприемаме предприемаме мерки за ограничения, които задушават инициативата е, и тежат на населението. Би трябвало е, да се е, направи решителна стъпка за спасяване на европейските граждани, така както направихме решителната огромна стъпка за спасяване на финансовия сектор. Това ще доведе и до отражение върху, економич... върху бюджета на Европа, върху инвестициите. И така ще се стигне до економически подем. Разбира се, той ще бъде устойчив и обвързан с економически с екологичната политика. По данъчните измами. Нека бъдем почтени. Доколкото има данъчна конкуренция в Европа, до никъде няма да стигнем. Един пример. В Ирландия са Фейсбук и Apple. Google и Амазон са в Люксембург. А парите се генерират във Франция, Германия и така нататък, обаче тези дружества си плащат данъците в Люксембург и в Ирландия, защото има нелоялна данъчна конкуренция между държавите. Е, ако това не решим, няма да е, решим проблема с данъчните измами. ако искате да преодолеете неплащането на данъците, много е просто. Всички банки, които работят в Европа, независимо дали са европейски, швейцарски или прочие, трябва да декларират това, което европейските граждани депозират вътре в техните сметки. Това ще позволи а, е, да а, е, се обхванат доходите. Това направиха американците с UBS, а, е, когато. А, американците влагаха в Швейцария. Видяхте какво направиха американците. Направете същото и тук. Задължете банките да, за, да декларират всичко, което се влага при тях. Ако това направите, ще преодолеете неплащането на данъците, защото ще знаете къде са парите и откъде са дошли. Ако не направим това, няма да бъдем на висотата на предизвикателствата. Две неща. За Белград не съм съгласен. Онези в Босна трябва да получат шанс, защото в момента отговорните за зверствата не получиха заслуженото, а тези, които пострадаха, също не получиха възмездие. Аз съм не против споразумението с Сърбия, но не правим достатъчно за Босна. И е, в противен случай, ако не направим достатъчно, няма да постигнем напредък. Е, по Сирия Ги Ферховщад е прав. Днес. Е, е, говори се за хуманитарната помощ, но не се прави достатъчно. Да, изолиране на Сирия трябва, всички варианти трябва да се а, е, обсъдят, а, е, като а, се осигурят хуманитарни коридори. А, господин Ван Ромпо, и какво ще правите, ако господин Асад не иска да открие хуманитарните коридори? Какво ще направите? Защото а, сечта Безогледната сеч на сирийското население става пред очите ни всеки божи ден. Ние днес сме неспособни да решим този проблем на висотата, която той изисква от нас. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Аз uh, съм все по-загрижен. Uh, че в коридорите на властта на Европейския съюз се възцарява една, едно порочно самодоволство. Много мнозина смята, че ето на кризата била приключила, тук що подписахме нов, нов договор, в Европа всичко е наред, някоя друга средиземноморска страна има проблеми в държавните си финанси, но нищо, което не може да се продолее е с поредния нов договор. Е да, но не е така. Основополагащите економически слабости са общи за целия континент и един нов договор е просто неотносим към тези тези проблеми. Удовлетворен съм от това, че две държави членки и двете, управлявани от партии от нашата група, са достатъчно честни да заявят, че няма смисъл и не подписаха договор. Другите го подписаха, но посочиха, че всъщност той не се отнася за тях. Преди да бе изсъкнало мастилото от подписите им, Испания и Холандия заявиха, че няма да се съобразят с нормите на този договор. На Европейският съвет прохоса значителна енергия и усилия за един договор, който няма да промени по никакъв начин основните параметри, а в същото време бяха взети решения, които ще е, осъдят гръцкия народ е, на е, нищета за поколения напред. В Гърция сега се вихри най-дългата и тежка рецесия, която помнят живите. Е, решението не е лесно, няма да е ефтино, но във всеки случай трябва да се избере нов път. Необходими са мерки, така че Гърция да организира е, един е, подреден фалит чрез излизане от еврото, така че девалвацията да може да опази економиката и в краткосрочен план и да се даде възможност за средносрочни структурни реформи. Но самодоволство по отношение на състоянието на европейската економика като цяло е също така шокиращо. Едно писмо от 12-тина от три политически групи в парламента бе внесено на вниманието на, на съвета и комисията, но както знаете, господин Ван Ромпой, първоначалната реакция беше хладна. Нека да престанем да се държим така, сякаш е, комуникетата от заседанията на съвета са възложени изцяло на външните министерства на Франция и Германия. Защо всъщност не насочим вниманието си към една перспективна стратегия за дългосрочен растеж и заедост? когато искахте съветът да постави на дневен ред заетостта, вероятно сте имали предвид единствено своята заетост, господин Ван Ромпой, и ви поздравявам, че за новото назначение. А господин Барозо, не бива ли същото това, за което аз говоря, да бъде в основата на вашето внимание? Необходим е решителен политически отговор от страна на цялата комисия, не само от страна на един-двама комисари, които са наясно. Вероятно, комисарите би трябвало малко повече да се занимават с реалната социални реформи, вместо да продуцират нелепи расистски видеофилми за бойните изкуства. Що се отнася до казаното от президента на Франция за рестрикциите, за протекционизма, да, трябва да премахваме търговските бариери, не да издигаме нови. Очевидно, миналата седмица президентът Саркози също бил казал, че във Франция има твърде много чужденци. Аз съм чужденец също във Франция. И съм много доволен от това, че няма нужда всеки път да пътувам до Франция, за да участвам в заседанията на този парламент, но какво да кажа, господин Саркози ме принуждава да го правя. И не само мен. Благодаря ви, господин Каланен. Има въпрос към вас. Депутатът Натал желая да ви зададе този въпрос. Приемате го. Uh, Искам да поздравя колегата е, за това, че се сближи с британската позиция, а именно, че много по-добре е Гърцията да върне драхмата и да излезе от еврозоната. Това е позицията на е, правителството, но не и на финансовия министр. Искам да попитам колегата дали е съгласен или не е съгласен с мен. Съгласен ли е с позицията на британското правителство и е, на британския финансов министр, че е необходим по-силен данъчен съюз или неговата позиция е различна? Uh, say... Най-напред е, много е, се е, радвам, че беше спомената позицията на британското правителство, но Джордж Осбърн се изрази много ясно. Това, което трябва да се направи в Гърция, ще се решава в Гърция. Съгласен съм. Изразил съм това становище, но всъщност те са тези, които трябва да решат избраните политици в Гърция, дали да запазят еврото или не. В това отношение вярвам в националната демокрация. Обединена телевизия има думата господин Мърфи. Е, Благодаря господин председател, господин Баросо, господин Ван Ромпой. Всеки път е, се чудя как можете да запазите спокойно изражение, когато казвате, че стратегията ще започне да работи, когато говорите за създаване на работни места. Когато вашата стратегия посича стандартите на хората, стандарта на живот, живота в Гърция, е, от въвеждането на еврото в Европейския съюз. 25 милиона души са останали без работа, економическото свиване е факт и е, синхронизирането на ограничителните бюджетни мерки с фискалния договор е факт в Европа, а вие говорите за растеж. В 1984 е, Оруел е, каза, че е, пътята към свободата е да се направи сметката 2 плюс 2 равно на 4. Затова по член 4 от договора трябва да си дадете сметка, че 7,5 милиона евро е, и допъл... Е, съкръщени и допълнителни данъци в Ирландия само ще бъдат направени, е, ще се съкратят работни места и 4,5 милиарда допълнителни плащания ще има само в Ирландия, 100 милиарда в Европейския съюз. Това не означава повече растеж, а по-малко, по-лоши условия на труд, по-малко работни места. В Ирландия се действа изхожда изхождайки от страх. Е, и Всъщност, е, вие се опитвате с новия договор е, да кажете, че само страните, които са подписали договора, ще могат да се ползват от средствата по Европейския стабилизационен механизъм. Задавам въпрос как тази а, е, изнутваща клауза попадна в договора. Искам отговор. Е, кой а, е, постави тази клауза в договора? И ирландското правителство а, противопостави ли се на тази тояга в договора, която ще послужи единствено за това да се бият народите? Всъщност, защо договорът за функциониране на Европейския съюз не беше използван а, достатъчно. Защо а, се позволи създаването на нов договор за данъчна дисциплина? А, кой ще ратифицира а, този договор и не трябва ли тази клауза да отпадне? На Европа за свобода и демокрация, господин Фарач. А вие отново сте тук, господин Ван Алпой. Мадат още две години и половина. Очевидно ви награждават за огромния ви успех. И като ви слушам, май нищо не съм разбрал. Вие говорите колко положително било последното заседание на съвета. Поврат сме а, а, били постигнали. Просто човек да не повярва. Вие обаче така нареченото Д не го а, е, споменахте. Дефолт. а, е, изпадане е, а, на, на Гърция в неизправност. Някакси това е забранената дума. О, обаче, а, а, миналата седмица а, в Гърция, знаем, се случи нещо много сериозно в това отношение. А, и знаете, а, има а, а, едни а, британски комедии, които описват а, старите а, а, британци а, колониалисти, които продължават а, да обядват спокойно и да се черпят, а около тях бушува народното възстание. И докато си обядвате, вижте какво става наоколо. Днес 50% миналата седмица, 50% бе отбелязаната младежка безработица гърци. А вчера 110 германски облигационери, е, притежатели на гръцки облигации, сега ще предприемат е, е, съдебни действия срещу гръцкото правителство. Обаче, какво от това, господа? Давайте нататък, всичко ще бъде нататък. Разбира се, най-голямата бомба хвърли вчера германския финансов министр, <coughs> който заяви, че никой не можел да изключи и трето спасяване на Гърция. Това е фарс. Защо? Хората на Европа се питат защо. Защо се върши всичко това? За да се помогне на Гърция ли? Не. Гърция ще бъде разпъната на кръст в резултат от всичко това. Прави се, за да се подкрепи, да се сложат патерици на един провалил се проект. И всичко това много добре го знаете. И част от фразеологията, господин Бароза, когато лидерите се изправят и казват, че политическите е, мерки били необратими, историята има една полука за тях. Винаги, винаги ще се окажете сбъркал. Благодаря ви. Е, Депутатът ще има думата. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да осведомя господин Свобода за нещо. Откакто действат шенгенските договори, аз трябва да показвам паспорта си или карта за самоличност не само по границите, но и във вътрешните пътувания. Когато от Страсбург се връщам в Лион, трябва да покажа личната си карта. Странно е всичко това, след като уж нямало вече контрол по външните граници, а пък видите ли контрола е навсякъде. Това първо. И второ, ако ми позволите, имайки предвид какъв голям демократ е господин Ферхолштад, бивш министър-председател на страна, която забрани главната си опозиционна сила в Ламсблока и който намира за голям расизъм да се казва днес, че хората във Франция са били длъжни да ядат месо халал, след като не са мусулмани. Обаче Господин Ферховща, тази сутрин в, по телевизията чуваме за подпалена <coughs> за подпалена джамия. Европейският съвет, който ни занимава днес от друга страна, не е нещо колко изключително. Пожертвахме Гърция, края на краищата и пазарите поне за сега се поуспокоих. То говорим за стабилност, координация и управление. Е, стабилност, да, в отказа от демокрация. В това стабилност ще постигнем. Координацията, какво? Координация на бедността, а управлението, много ви моля, просъществуване на бюрокрацията, която все повече и повече води народите за носа и то към все по-голям авторитаризъм. Благодаря ви. Сега давам думата на депутата Ройл, е ЛП. Благодаря, господин председател, господин Фан Рампа и господин Баросо, скъпи колеги. Правилна е констатацията, че все още сме далеч от излизане от кризата, но също времено е вярно и това, че част от задачите вече са направени и че сме поели по правилния път решаването на проблемите е свързано с е, едно поетапно придвижване напред. Аз много се надявам, че ако ние окоръжим младите хора, ако им вдъхнем вяра в бъдещето на е, Европа, ще им помогнем и да намерят пътя в живота. Но предизборни кампании, естествено, е, там те няма да намерят отеха за бъдещето на Европа. Що се отнася до развитието на Европа, е, до бъдещето на Европа и на младите хора, естествено, трябва да си припомним и всичко това, което се е случвало в миналото. Много трябва да внимаваме, когато харчим парите. Не става дума за това да се разбиваме от економии и да умираме едва ли не. Не, но да мислим всеки път, когато отделяме някакви средства под формата на разходи. Когато говорим за растеж, ние не означаваме не смятаме, надявам се, че ще създадем нови програми, за да даваме нови пари, нови пари, нови пари, да създаваме нови структури. Не има национални економики, в които нещата вървят добре. Економиката е стабилна, просто защото е направена структурна реформа, защото промишлеността работи, защото се мисли за всяко евро и за всеки лев, който се дава. Ето това е, трябва да имаме предвид, е, когато създаваме новите правила когато регламентираме нещата, когато а, говорим за насърчаване на научно-изследователската и развойната дейност, трябва да знаем, че наистина това е бъдещето на Европа. И трябва, трябва да а, си върнем доверието не само на младите хора, на всички граждани. Това ще стане именно като им дадем възможност за образование, за квалификация и за научно-изследователска дейност. Колегата Гебелс, социалисти и демократи. Правени сме през най-важната реформа, която е, трябва да се направи. Е, трябва да се намали броят е, на срещите на държавни и правителствени е, ръководители. Те не служат за нищо. За сега Европейската централна е, банка и Марио Драги е, са възприели своята линия на действие. През последния съвет обаче е, се е, говори е, за по-силен е, растеж и нищо не бе казано за борбата с безработицата сред младите. Още повече е, тези е, препоръки на държавните и правителствените ръководители не се претворяват добре на национално ниво. Е, господин Саркози даде пример. Кандидатата Саркози сега иска да напуснем Шенген, след като преди като президент беше подкрепил Лисабонския договор. Той не е забелязал, че шенгенските актове са неразделна част от правото на общността. Член 67 предвижда да няма контрол на вътрешните граници. Значи, като напусне Шенген, Франция трябва да напусне Европейския съюз. Какво иска да контролира господин Саркози? Има 1,4 милиарда преминавания на вътрешните граници в момента годишно е, и милиони туристи всяко лято посещават е, Франция. Е, два милиона французи работят в гранични райони всеки ден, преминавайки границата към съседна държава. Всъщност по този начин се маскира а, невъзможността на нашите държавни и правителствени ръководители а, да се ангажират с реална политика а, на растеж. Това видяхме в Гърция. Европа наложи мерки, а, които доведоха до свиване на вътрешното потребление и това на а, свой ред доведе до фалит на а, 200 000 малки и средни предприятия. А, така беше ограничена и покупателната сила на гърците а, и по никакъв начин Гърция няма да се върне на пътя на растежа. Благодаря, Александър Краф Ламстов, либерали. Благодаря, господин председател. Ние желаем е, една по-добра култура на стабилност за Европа. И естествено, е, в този смисъл се прие и фискалния пакт. Но естествено това не е решението. Това не е панацея. В това отношение сме е, единни. Но същевременно е важна стъпка напред. Ние желаем е, балансирани бюджети с намаляване на дефицита. Ние желаем стабилност е, за еврозоната. Ние желаем автоматични механизми за санкциониране на онези, които нарушават правилата. Ние желаем европейският механизъм за стабилност да влезе колкото е възможно по-рано в действие, защото се надяваме оттам да дойде най-вече стабилност и е, потенциал за растеж. Всичко това е много важно за Европа. Естествено, че и е, е, изплащането на дълговете. Е, е нещо изключително важно, което моята политическа група е, постави на дневен ред. Много е важно всичко това, което направи тройката в Гърция, но то не е достатъчно. То трябва да продължи и най-вече да продължи прилагането на всичко това, което е решено има гласове от е, средите на социал-демократите в е, Германия, които твърдят, че няма да подкрепят европейския механизъм за стабилност. Но мисля, че това ще бъде огромна грешка. Те би трябвало да осъзнаят отговорността, която носят, е, включително и в рамките на социалната политика, защото стабилността е свързана с едно по-социално общество. Поздравявам господин Фан Ромпой за назначението му. До този момент, според мен, вие свършихте чудесна работа и се надявам, че ще продължите по този начин. Но а, моето желание е председателят, президентът на Европейския съвет да бъде избиран директно от гражданите. А сега господин Кафе. Благодаря, Господин Барозо, вие съвсем правилно повдигнахте въпроса за избягването на, на данъци. Това е една важна битка е, за нас, е, както е, за економически растеж, така и за социална справедливост. То е хубаво да се говори, но къде са действията? Къде е натискът, който упражнява комисията? върху Гърция, за да си събере близо 200 милиарда евро, които по собствени оценки на гръцкото правителство се намират в, гръц... в швейцарски банки и, и, и Гърция най-вече е отговорна за неспособността си да си събере данъците. Но къде всъщност са действията на комисията? Да упражни натиски върху Швейцария, да могат тези средства да се обложат. Даниел Комбендит тук говори за направеното от Обама, тък му в връзка с швейцарските банки и по отношение на банковата тайна. Къде са инициативите на Европейската комисия да се направи точно същото? Да се наложи и екстратериториално една такава мярка защо комисията <coughs> не направи свой списък на данъчните обежища това, което посочва Организацията за економически растеж е, и развитие е, е, и сътрудничество, извинете, не е достатъчно. И аз очаквам конкретни въпроси от вас, господин Барозо. Инак, <coughs> ярките политически декларации са нещо много приятно, но не топлят особено. В край на краищата трябва да държим сметка, че държавите се съпротивляват. Но ние тъкмо за това, за да преодолеете тази съпротива, ние разчитаме на вас, господин Бароз. И после, е, въпроса за бюджетните съкръщения. Какво ни казват вашите служители от съответните дирекции? Казват ни, че когато се съберат всички мерки за затягане на коланите, за да се намали е, бюджетния дефицит, като се включи всичко в един общ економически модел, всъщност не може да се направи извод, <coughs> че дефицитът би е, се намалил, тъй като поради бюджетните ограничения така се свива а, растежа, така се свиват капиталовложенията, че няма всъщност откъде да придойдат средства, за да се попълни дефицит. Проблемът, господин Барозо, е, че с тези цифри, които ни предлагате, просто нещата не вървят. Кога ще си дадете сметка за това? Кога ще промените курс? Господин Сахрадил, европейски консерватори и реформатори. Господин председателю, преди известно време в един вестник видях карикатура на канцлера Меркел с кръст на ръката. Приемливо ли е това? До там ли сме стигнали с европейската интеграция? европейските народи да се сочат един друг с пръст и да плюят един по друг. Много жалко. До там ни доведохте с този подход към европейската а, интеграция. Фискал компакт е просто още една стъпка в същата посока. Важното в фискал компакта не е данъчната дисциплина, което разбира се е важно. Основната цел е по-нататъчна интеграция и политизиране на Европа. Чрез този инструмент само се надгражда, нагнетява се напрежението между хората в Европа. Ние не е, подписахме фискал компакт. Искаме да преценим дали да го направим. Трябва да има национален референдум, защото много са се променили условията от как се присъединихме към Европейския съюз и за това ние искаме референдум. Благодаря сега господин Чунтис от Зелените. Това е на Димо. Благодаря, господин председател. Господин Фан Ромпай, господин Марозо, от е, доста години седите тук е, и заемате вашите постове. Но аз мятам, че под ваше ръководство държавните и правителствените ръководители предприеха един е, рискован експеримент – който засяга, за съжаление, трудовите възнаграждения, пенсиите, болниците, пенсионните схеми. Увеличиха се невероятно много безработните. Знаете какви са официалните данни, а всъщност има и скрита безработица. На практика за сметка на а, младите хора и на гърба на пенсионерите тази страна бе а, докарана до фалит, независимо от а, вашите красиви обещания. И също времено казвате, че се опитвате да спасите цяла Европа а, и да създадете повече заетост за млади хора, а всъщност по-германски модел, нали, прословутата германска дисциплина, всъщност тласката Европа към все повече бедност. Господин Баросо, господин Фан Ромпой, в никакъв случай не бива да говорите за фалит, защото тези договори със сигурност няма да имат добра слава в исторически аспект. Господин Боргезио. Благодаря, господин председател. Днес преди обяд чухме много критични бележки за изявленията на господин Саркози по време на предизборната му кампания. Това е, е може би, популизъм, да, но по същият така да се каже, модел на критикуване, аз ще разгледам някои публикации в днешни вестници. Нищо ново не е написано вътре, но е, напомня ни на Хабермас, но е, подобни призиви сега се отправят във връзка с фискалния пакт. Е, Създава се иллюзията за това, че може да има растеж без насърчаване на интеграцията, на приобщаването. Необходими са повече референдуми в Европа, за да могат е, решенията, които се приемат на е, високо политическо равнище, да бъдат е, приети от населението и да бъдат прилагани на практика. Популистко ли е да критикуваш Хабермас? Е, е, или да кажеш просто, взимат се решения, обаче не се взимат правилно, взимат се неправилните решения, или начина по който се налагат отгоре надолу не е приемлив. Е, да, би трябвало наистина да се допитваме до гражданите. Не можем да им налагаме всичко, без да ги питаме какво мислят. Господин Кулман има думата. Господин председател, миналата седмица Комитета на британското правителство за национална сигурност посочи, че правителството на Великобритания трябва да изработи планове за евентуално разпадане на еврозоната, предвид възможната последвала политическа нестабилност и вълни от економически мигранти, които да се окажат на прагани. Незаконната миграция е такъв проблем по настоящем в условията на кризата, че, както и чухме, президентът Саркози заплашва да изтегли Франция от Шенгенското споразумение. Е, в дългосрочен е, план е, тази експертна комисия на британското правителство посочва, че страните от еврозоната може да не са в състояние да опазят националната си сигурност и да изпълняват ангажиментите си в рамките на НАТО. Ето така економическата политика в еврозоната води до катастрофални последици. Господин Мауро. Благодаря. Господин председател, Господин Ферховстад каза нещо, което ще послужи за, като повод на моето изказване. В никакъв случай не бива да се впускаме в някакви идеологически е, обяснения на това, което е направил председателя на е, Европейската Централна банка. Да, добре, става дума за 60 милиона е, като цяло за които той е, говори е, и които би трябвало да се използват е, в полза на преструктурирането и на създаването на нова, много полезна инфраструктура в е, държавите членки. Е, е, от една страна, е, като че ли е, наистина се натиска, така да се каже, популистското копче в някои държави членки, но от друга страна се говори за общи правила, които ще ни доведат до така желания растеж. Аз смятам просто, че ние сме е, взели необходимите решения, създали сме с съответните договори и инструментите, които могат да ни послужат и сега е време най-сетне да почнем да ги използваме, да почнем да прилагаме тези е, първи мерки, които сме предприели за овладяване на кризата. Комисията и парламентът е, трябва да изиграят една по-важна роля, но най-вече комисията, която е, е много важна от стратегическа гледна точка. Правителствата все по-лесно се подават на популистски изкушения, а комисията трябва да ги възпира. Госпожа Ферера има думата сега. Президента комисар. Благодаря, господин председателю. Защо втория гръцки пакет няма да даде резултат, господин председател. По същите причини, поради които не даде резултат и първия пакет. Не е въпросът в задлъжнялостта, а в това, че няма способност за управление на мерките за излизане от това положение. Просто са без контрол мерките, не се знае кой пред кого отговаря. Пакетът задължава гърците да съберат приходи чрез рецесия. Това е економика, в която е, по-малко от 25% е, се пада на вноса. Да се намалят заплатите означава да се ограничи конкурентоспособността, да се свие вътрешното потребление и всъщност е, следващата година Гърция ще навлезе в пета поредна година на рецесия. ВБ много значително намаля Откакто тройката се е, занимава с Гърция, още повече е спаднал брутния вътрешен продукт. И така, Откъде ще се намерят средствата в Гърция, за да е, се платят задълженията? Вторият пакет е, предвижда намаление с 4,5% съкръщение, за да могат да бъдат изпълнени целите. Всъщност тройката иска намаление с 22 на 100 на заплатите е, е, повече от 30% намаление при младите. И от така се поставя въпросът какво става в Европа. Ние се намираме в тър... положение, което не търпи отлагане. Или трябва да се овзаимности суверенния дълг и да се предвиди истински план Маршал, за да се стимулира растежата в Европа, или а, вървим към пропаста. Съжалявам, че го казвам, но мисля, че тук трябва да чуем камбаните на тревогата. Благодаря, господин Качев. Благодаря, господин председателю. Уважаеми господин председателю Ромпой, господин Барозо, топло приветствам решението на съвета да даде статус на страна кандидат на Сърбия. Това е много положителна стъпка напред в признаване на усилията за реформа полагани от Сърбия. Също така е важна стъпка за всички наши съседи и за региона като цяло. Това е и е, последно предупреждение, драстично за Македония, която напразно чака да започнат преговори за присъединяването и през последните 7 години. Въпреки някои недостатъци и забавения, Белград е, се е, прояви като отговорен участник в международните отношения и сериозно се ангажира с диалог с Прищина. Изпълнението на всички споразумения започна. Надявам се, че властите ще запазят тази тази положителна тенденция и ще продължат добросъвестно да изпълняват ангажиментите си. Основният въпрос днес в Сърбия е системната корупция и политическото влияние на над съдебната власт. Сръбските лидери трябва да направят повече в борбата с корупцията, като същевременно гарантират истинско върховенство на закона те трябва да направят необходимото за предсрочно откриване на глави 23 и 24 в преговорите за присъединяване. Надявам се, че Сърбия ще запази амбицията си в стремежа си към бързо от, отваряне, откриване на е, преговорите. Важно е Белград да запази конструктивния си подход към Косово по време на предизборната кампания и след нея. Тъй наречените успоредни структури в Северно Косово трябва внимателно да бъдат ликвидирани, така че Елекс и Кейфор да могат пълноценно да изпълняват мандата си. Сега госпожа Еван за зелените. Благодаря, господин председател. Поредицата европейски срещи на върха от май 2010 година се развиват на фона на масови протести срещу бюджетните съкръщения и безработицата. А при това е, поредния Мартински съвет е, още веднъж е, засвидетелства, че правителствените ръководители са решени все така да режат от бюджет. Знаем колко е сериозна кризата, но тази криза налага сериозно преосмислене. Налага да се възползваме от новите възможности, да се получим от допуснатите грешки, да не ги повтаряме. Европейската економика трябва да бъде изведена на път, който ще обезпечи с необходимите средства да се се предпази от бъдещи предизвикателства. Чрез капиталовложение, например, във възобновяеми енергоисточници и енергийна ефективност за създаване и на хиляди нови работни места и опазване на околната среда. Необходим ни е дългосрочен план за финансово, социално и екологично възстановяване. Отговорът, който се дава обаче сега, възлага най-голямото бреме на най-слабите в обществото, онези, които са най-малко виновни за днешния економически хаос. Далеч неприемливо е, че най-вече младите хора, днес се чувстват по-отхвърлени от обществото, вместо да бъдат приобщени към градежа на една нова Европа. Солидарност трябва да проявяваме към всички в Европа. Аз от своя избирателен район в Уелс знам, че и там много трябва да поработим, за да възстановим доверието в Европейския съюз. И за това ни е необходима реална програма, която да влага средства в хората, в тяхното развитие, в заетостта и в изграждането на инфраструктурата. Благодаря. Господин Епинг. Господин председател, хората губят доверието си в Европа, тъй като не, Хората губят доверието си в Европа, тъй като Европа неправилно диагностицира нещата. През 2010 година се казва, че еврото било най-сигурният щит срещу кризата. И докъде стигнахме? Миналата година господин Ван Ромпой заяви, че основните параметри на еврото били стабилни. А какво да кажем за загубата на конкурентоспособност вътре в европейската, в еврозоната? Наскоро Европейската централна банка следваше да излее още 1 трилион евро, за да спаси банките <laughs> от колапс. Миналата седмица господин Ван Ропой заяви, че кризата е, била ни отминала. А в същото време е, е, германският министр на финансите заяви, е, че е, Гърция може да се нуждае от поредна финансова инжекция. Господин Драги от Европейската е, е, Централна банка е, заяви, че е, предстоят още трудности. И сега, какво? Господин Ван Ропой, господин Барозо, все още ли се изненадвате, че обикновените граждани просто не ви вярват? Благодаря ви, колег, колега Епин. Госпожа Зубер има думата. Господин председател, заключенията от Европейския съвет показват само едно. Политиката се институционализира в условията на днешната драма. Намалява се социалната политика. Всичко нова, което в крайна сметка доведе до кризата, се задълбочава цели семейства са обречени на мизерия, на безработица. Целите на Европа 2020 20 би трябвало да доведат до повече координация в Европа. А какво наблюдаваме? Е, наблюдаваме е, е, разпродаване на народно богатство, на всичко това, което гражданите са създали – на ниски е, е, сравнително лихви се предлагат е, множество кредити от банките и това на практика отново заробва хората. И също времено виждаме, че Европейският съюз провежда нещо като колониална политика. Великите сили в Европейския съюз, например Германия, налагат своя диктат и на практика колониализират останалите. И виждате, е, в Португалия хората се вдигнаха на протест и на 22 ще има национална стачка. Роланда Спаксас. Благодаря. Господин председателю, колеги. Европейският съвет от март месец поне за момента е, е, е приел препоръки положителни е, за Гърция, но за бъдеще трябва да помним какво каза Марио Монти пред Европейския парламент. Демокрацията и глобализацията могат да съжителстват мирно. Ако искаме Европа да остане съюз от суверенни държави, трябва да променим отношението си към стабилността по Лисабонския договор. Правителствата трябва да изпълняват отговорна политика. И ако тази е, политика се превърне в алфата и омегата на мерките във всяка държава членка, няма да имаме нужда от фискал компакт. А ако всяка държава членка възприеме този принцип и се държи отговорно по отношение на собствения си бюджет и финанси, ако се отнася отговорно към вътрешния пазар, към стимулирането на иновациите и е, научните изследвания, ние ще спасим Европейския съюз. Благодаря, господин Паксас. Филип Клайс, една минута и половина. Благодаря, господин председателю. Заключенията на Европейския съвет от 1 и 2 март, самия е край, в частта разни, точка 45 всъщност, се казва, че а, е, Херман Ван Ромпой е, се е, преизбира за председател на Европейския съвет. Това е само в два реда. Поздравление, господин председателю, но може би това показва, че има нещо нередно, нездраво в демократичното функциониране на Европейския съюз. Вие казахте в уводните си слова, че банките са готови да отпишат голяма част от гръцкия дълг, но мисля, че прекалено розова картина обрисувате. Всъщност нищо не се променя по същество. Е, много скоро Гърция ще се нуждае от свежи милиарди. И тогава пак трябва да търсим пари и ще се наложи а, е, да е, се въртим в кръка без положението да се подобрява. В интерес на еврозоната и на самите гърци, е Гърция да излезе от еврозоната по контролиран начин и с подпомагане. Това е единствената дългосрочна политика, която ще бъде жизнеспособна в Гърция. Защото в противен случай Гърция ще бави еврозоната като неконкурентоспособен нейн член. За това трябва да помогнем на Гърция. Вместо да продължаваме да наказваме гръцкото население така, както го правим сега, може би е добре просто да се признае, че е била грешка включването на Гърция Гърция в еврозоната и тази грешка да бъде поправена. Благодаря. Сега господин Гозес, две минути. Благодаря, господин председателю. Господин председателю Ромпой, най-напред поздравление за вашия нов мандат. От началото се опитвам да обясня на своите съграждани, че вашата задача е трудна и се надявам, че ще продължите да я изпълнявате все така опорито. Знае, че тя остава трудна. Господин председателю, господин председателю на комисията, колеги, ще говоря за гражданите. Тъжно ми е да кажа, че Европа губи доверие. Аз е, няма да водя национални предизборни битки. Нито е момента, нито е мястото за това. Но трябва да се запитаме, защо а, е, хората а, е, вярват на а, крайните изказвания. Защо се приемат тези крайни изказвания а, радушно от гражданите? Тъй като те вече не вярват в Европа. Заради някои неща, направени някъде си. Е, възхищавам се на всички, които ежеседмично, ежемесечно е, правят изказвания, произнасят речи и казват едно и също. Но нашите граждани се нуждаят от действия, а не от думи. Трябва ни повече време за действие, а не за думи. Какви са причините за отслабването на Европа? Естествено, отслабването, причинено от кризата на първо място. Всичко това прие европейски измерения. Също така отслабването на Европейската комисия. Комисията никой не я чува. Никой не чува, че тя работи. Никой не забелязва това, въпреки че аз го знам, защото няма ясни планове, защото няма категорични действия, които позволяват на гражданите да сравнят обявеното с постигнатото. Да вземем Гърция като пример. Естествено положението там е драстично. Защо се залъгваме, че сме го уредили? Ами не сме сме го уредили е, в едно отношение, може би помагаме на пазара временно да е функционира, но след една-две години това няма вече да е така. Няма да бъдат достатъчни тези мерки. Е, необходими са предпазни мерки за страните в трудност. Но какво чуваме. Това е посегателство върху пазара. Ами, е, как ще вървим напред, ако само слушаме какво пазарът е, иска и ако променяме мерките си на всеки 15 дни? Господин Гозес, готов ли сте да чуете въпрос? От господин Лан. Yes? От... Да, заповядайте. Honorable Господин Лан. Е, драги колега, говорите е, за народния суверенитет. Обаче е, аз съм впечатлен от работата, по която работите като докладчик. Не, вижте, вие искате в вторичното европейско право да транспонирате един договор, договора за бюджетната дисциплина, с плановата економика. Защото, е, както казаха други колеги, плановата економика ще ни отведе до рецесията. Вие искате тази планова економика да я закрепите в вторичното право преди гражданите да са се произнесли и да са ратифицирали договора. Вие, който говорите за народен суверенитет, е, господин Гозес, ще изтеглите ли е, изменение 9, което сте предложили и което вреди на демокрацията? Господин Гозес, вижте какво ще кажа. Според мен това, което е в договора, може да влезе и в вторичното право. Съгласен съм с казаното от комисията, от господин Барозо, в смисъл, че комисията ще направи съответните проекти. Нищо няма да оттегля. Смятам, че дисциплина е необходима. Вие не можете да строите върху безвъздушно пространство. Раз Тежът е, няма да дойде от теорията, от текстовете. Е, растежът ще дойде от е, предприемаческия дух, от иновациите и от доверието. За това трябва да работим заедно. Бене, грация. Ора ла парола. Благодаря. Давам думата на господин Енрике Гереро. Една минута. Благодаря, господин председател. Господин Фандрон, пай поздравявам ви за избора много страници се изписаха за а, политическите намерения, за економическите намерения на европейско равнище. Може би а, би трябвало а, да се каже нещо по-конкретно и за а, това как гражданите ще е, се справят с е, проблемите, с е, предизвикателствата, как ще се постигне този растеж, какво ще се прави, ще се сбъднат ли прогнозите на господин Саркози и как Испания ще излезе от кризата. Държавните и правителствените ръководители обикновено се отказват от част от идеята за Европа, когато започнат проблемите. Почват е, да гледат на Европа като на враг, е, който е, влушава тяхния имидж и започват да обещават националистски, популистски неща. Тъй като Председателят на съвета, господин Фон Рампай, е, има неотложни ангажименти. Той ще напусне залата. А ние е, към 10.50 е, ще чуем господин Барозо, след това господин Фон Рампой и ще продължим после с дебатите, ако те не са в залата. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Днес най-важната задача на е, европейските лидери е да обединят Европа, да укрепят Европа. Президента Саркози би трябвало да си дава сметка, когато говори е, безотговорни неща в рамките на предизборната си кампания. Историята ще го накаже е, трябва бюджетите да бъдат консолидирани, трябва да се погрижим и за растеж, и за заетост. Именно на европейско равнище бихме могли да предприемем важните стъпки за повече заетост и растеж. Вътрешният пазар е, трябва да бъде защитен, защото той ще доведе до повече конкурентно способност. Естествено, че всичко това, което се каза, е много важно. Е, данъчна политика в разумни размери по отношение на труда е, и на капитала. Е, и е, насърчаване на малките и средните предприятия и редица много други неща. Но в заключение ще кажа, че след като слушах и господин Голниш, и други колеги от неговия спектър на залата, трябва да им напомня, че имаме достатъчно примери в историята, които могат да ни помогнат сега миналото много често не сме се изслушвали, политиците не са се изслушвали, предприемали са неща без да ги обсъждат, а сега сме се събрали за да се изслушваме. И това е полука, която ние извеждаме от европейската история. Вие, господин Гониш, на практика не желаете да слушате никой друг и е, ще понесете вашата отговорност. Госпожа Слайнберна. Благодаря, господин председател. Всички мерки, които са предвидени в пакта за стабилност и растеж, трябва в края на краищата да бъдат прияти от всички правителства. Това в бъдеще. Е, ясно е обаче, че е, всякакви санкции, дори глоби, могат е, да дадат резултат едва когато страната си е възстановила стабилността и отново е на пътя на растежа. Ето защо комисията не подхожда особено коректно, като порицава испанското правителство за предприятите от него напоследък мерки. Ако Испанското правителство смята, е, че показателите, които са заложени, вече са непостижими, защо комисията просто не преразгледа тези показатели? Край на краищата на държавите членки, които определено се ангажират с реформата, трябва да се даде време и достатъчна възможност за преценка, за да си свършат работата. Всяка страна трябва да предприеме свои специфични е, мерки, е, за да излезе от кризата, а не да бъдат пожертвани, е, по думите на господин Ван Ромпой, в интерес на доверието в еврото. Господин Клюте, благодаря. Господин Баросо, господин Ван Ромпой, как изглеждат стъпките срещу кризата в очите на гражданите. Гражданите гледат на този милиард е, или <laughs> трилион, е, разпечатан от Европейската централна банка, като на някакъв е, опит да ги залъжат за кратко време. Хората не желаят само да имат пари в джоба си, за да напазарят днес. Те искат да имат бъдеще и вътрешният пазар би могъл да им предложи едно такова бъдеще с заетост. Но този вътрешен пазар в момента е задушен. Благодарение и на действията, които се предприемат на европейско равнище. Така няма да се справим с кризата. Напротив, така ще ни притиснат до стената. Господин Салавракос има думата сега. Благодаря, господин председател. Говорим за растеж и също времено искаме бюджетна дисциплина. Но страхувам се, че в тази комбинация само ще увеличим проблемите – И на практика ще ограничим още повече данъчните постъпления, защото на европейско равнище не можем да направим нищо по отношение на събираемостта на данъците. Ние оставаме с впечатлението, че нещата се влощават. В Гърция 50% от младите хора са безработни. Само от декември до сега безработицата се увеличи почти два пъти. Много малки и средни предприятия са на ръба на фалита. Социалният модел е застрашен. Господин Фан Ромпой, поздравявам ви за удължаването на вашия мандат. Във всеки случай ще кажа и на вас, и на господин Баросо, че не мога да поздравя и двама ви за всичко това, което сте постигнали до този момент. Председателят, благодаря. Госпожа Вертман има думата сега. Две минути. Благодаря, господин председател. Отново бяха постигнати е, значителни е, резултати е, на последният съвет. Имам предвид най-вече пакета от две мерки, от два акта. При всички положения това, което е направено, не е достатъчно. Трябва да се довършат действията по отношение на вътрешния пазар и на научно-изследователското пространство. Много се тревожа за съдбата на младите хора в Европа. Трябва да предприемем всичко, което е по силите ни, за да дадем шанс на младото поколение, да им дадем достъп до образование, така че да могат да изучат необходимата професия и да намерят мястото си на пазара на труда. Този шанс ние дължим на младите хора. Председателят, благодаря. Следващият оратор е господин Сарио Волски. Благодаря, господин председател. Благодаря. Мисля, че събитията се развиват по-бързо, отколкото заседават европейските съвети. Тук смятаме, че не са достатъчни предприятите мерки. Естествено, нуждаем се от консолидация и растеж, но трябва да се настоява на растежа, а не на проповедите. Е, иначе, ако декретираме растеж, е, това ми напомня реалния социализъм, когато с декрети се командваше растежа. Трябва да взаимностим е, ръста и да направим облигации за растеж. Не друг вид облигации, а облигации за растеж, като използваме механизма за стабилност. Е, но не бива да забравяме, е, че кризата е съпроводена от е, колективна умора и от така въздигането на националистическите чувства. Това показва, че има и риск от разпространение в момент на криза в нарушение на основните ценности и на свободите на движение в Европейския съюз. Освен това, кризата вреди на външната политика, която все повече отслабва. Шенген е под заплаха. Това са три риска до тук, а четвъртият риск е прилагането на двоен аршин. Гърция е, една прекрасна операция за спасяването и е, която заслужава похвала е, не само от гледна точка на външна политика, но и от гледна точка на солидарност. Освен това, Гърция се намира в източния фланг на Европейския съюз. Същевременно обаче се прилагат различни стандарти към Унгария, която бива наказана след като е, левите е, излязоха от правителството, оставяйки економиката в катастрофално състояние. Сега правителството прави е, героични усилия да е, преодолее задлъжнялостта, а бива наказвано от вашата комисия, е, господин председателю на комисията. Днес е, комисията а, а, прилага наистина двоен а, стандарт. 0,2% дефицит в Унгария се наказва, а 1,2% дефицит в Испания се стимулира. Това не е единна политика, тя не е вътрешно последователна. Благодаря ви. Благодаря, колега. Давам думата на Перванш Берес. Благодаря, господин председател. Мога ли да ви помоля да отправите послание на нашия председател на благодарност и поздравления за изказването му на заседанието на съвет. Нашият председател на Европейския парламент засегна въпросите за самобитността на Европа, за социалната интеграция, все важни въпроси, на които ние държим. Съветът подписа договор, а едно от правителствата, най-сериозен превържик на стратегията Меркози, днес се намира в тежък момент. Нито Холандия, нито Испания, знаете, нямат намерение да изпълнят поетите по договора ангажименти. Обаче изненадвам се, господин председател, че отведнъж съответните е, страни започнат да говорят за растеж. Не въз основата на златното прословото правило, а въз основа на едно, извинете ме, шикалкавене. Не е възможно фактически да имаме растеж без интеграция, без вътрешен пазар. Не е възможно да загърваме стратегията 2020. Ето, на две години по-късно след нейното приемане, тя започва да бъде рязана на парче за сметка на това, разбира се, се вихри протекционизъм. От това растеж няма да се получи. Няма да има растеж, няма да има заетост, ако няма един европейска индустриална стратегия, общи инвестиционни проекти в енергетиката, обща борба против данъчните измами. Няма да има растеж и заетост, ако някои държави членки не се откажат от едностранния си едностранчив подход. И то тъкмо когато е, се е, обсъждат и договарят е, собствените приходоисточници на Съюза, възоснова не на последно място на облагане на финансовите операции. Благодаря. Господин Барозо има думата. Благодаря, господин председател. Ще отговоря конкретно на зададените въпроси. Първо, е, що се отнася до писмото на 12-те правителства. Каза го на заседанието на съвета, че мога да приема практически всяка дума от това е, писмо. То съдържаше всички необходими и важни елементи за растежа, задълбочаването на вътрешния пазар, структурната реформа. Но аз също така припомних на държавите членки. Два аспекта, които според мен са важни – първо, че във въпросното писмо въобще не се говори за социалното измерение, за необходимостта от противодействие на бедността. А според мен трябва да се съчетаят мерките за структурна форма и изпреварващи събитията мерки в социалната сфера. И на второ място, аз а, а, заявих пред Европейския съвет озадачеността си, че нито веднъж, един единствен път не се говори в това писмо за стратегията Европа 2020. От което следва, че една стратегия, която е приета единодушно от Европейския съвет, дори не се упоменава от държавните и правителствените ръководители. И аз също така в тази връзка отправям призив към парламент Имаме стратегия, значи трябва да я осъществяваме във всичките измерения. И това имах предвид, когато казах за усвояване, за приобщаване към стратегията на всички равнища. Но също така в отговора си, отправен към 12-те е, държавни и правителствени ръководители, приложих е, справка за всичко, което вече е вход е, на общоевропейско равнище, не само в съвета и комисията, а и в парламента. И а, се вижда, че някои въпроси, напредъка по някои въпроси се блокира тъкмо от правителствата, подписали писмото. Да вземем общностния патент. От 30 години се пазарим за този прословут общностен патент, а сега видите ли 12 държавни и правителствени ръководители призовават Европа да прави повече за растежа, в същото време блокират напредъка по общностния патент. И най-сетне, дайте да се разберем за какво говорим, когато, се, когато говорим за Европа и за еврото. Трябва да видим кой в края на краищата полага максимални усилия за да постигне напредъка на европейския проект и кой всъщност блокира този напредък. Това е задължително, за да проведем дебат, който е добросъвестен, не само политически, който е интелектуално чистоплътен. Положението е, на Гърция определено изисква откровеност. Гърция е в положението, в което се намира не заради еврото, понеже <coughs> има и други държави извън еврозоната, които се нуждаят от подпомагане. И има други страни извън Европейския съюз и е, се сещам за Исландия на първо място, чието проблеми е, са твърде близо до една обща криза на платежоспособността. Проблема, пред който сме изправени днес, е породен преди всичко от две <coughs> причини. Първо, неустойчивостта на държавния дълг на редица от нашите държави членки и на второ място, и не непременно в този ред, безотговорното финансово поведение в много области, е, а и извън Европа. И ние имаме отговор. Отговор, който определено е по-труден, що се отнася до връзката с еврото, тъй като ние се намираме в един паричен съюз, който все още не е довършил изработването и инструментите на економическия съюз и ние фактически по спешност сега отговаряме на предизвикателствата, но абсолютно погрешно, и е. интелектуално и политически е напълно грешно да се говори, че днешната криза се дължи на еврото. Напротив, еврото може да бъде решение на днешната криза. Ето защо. Често казано, аз не мога да приема казаното от някои, които идват тук и казват, че ги боли сърцето за Гърция. Че се отнасят с прискърбие към всички затруднения, на които се натъква Гърция, а тяхното правителство, едно евро, една лира стерлинга не е похарчило тяхното правителство, за да помогне на Гърция. Това ли е солидарност? И какво ни предлагат като решение за Гърция? Изпадане на Гърция в неплатежоспособност, несъстоятелност. Това, видите ли, било решението. Много ми се ще да ми обяснят защо изпадането в дългова неизправност на една държава членка да бъде решение. Как ще вдъхнем доверие в останалата част от еврозоната? Как блокирането, пълният финансов и обществен парализ, невъзможността да се заплати на държавния служител, затварянето на болници и училища, как би могло това да бъде решение? Честно казано, нека да бъдем сериозни. Да се предлага като решение за Гърция излизането и от еврозоната и изпадането в, плат... в неплатежоспособност е дълбока проява на недобросъвестност. Да, има ги онези, които казват, че програмите, които предлагаме за Гърция, не става, че те са измислят са някаква на тройката. Но нека да бъдем наясно. Програмата за Гърция е одобрена единодушно, подчертавам, единодушно от държавите членки в еврозоната и така наречената тройка, комисията с ЕЦБ и МВФ, е, действат в рамките на получения мандат, а именно предвид помощта, която е на разположение. И до това се свеждат нещата. <clears throat> Всички онези, които днес желая да помогнат на Гърция. Гърция, която утвърди програмата, и то не само изпълнителната, а и законодателната власт, и то единодушно от двете страни на парламента, онези, които искат да й помогнат, вместо да повтарят непрекъснато, че няма да стане, да ни помогнат, да помогнем на Гърция. Да, много е трудно. Огромна е цената. Вярно е, е че трябва да видим как да избегнем поне част от социалната цена. Обаче няма сериозна альтернатива. Альтернатива на структурната реформа, за да може Гърция да възстанови своята конкурентоспособност, от, от която така отчаяно се нуждае. Другия въпрос. Въпросът, разбира се, е за справедливостта за стандартите, повдигнат от моя приятел Сариус Волски. И отговорът трябва да бъде пределно ясен. Комисията ще положи всички усилия, за да приложи всички договори по един напълно равноправен и недискриминационен начин. И примерът а, Унгария и Испания, който приведохте, честно казано, а, не, не върши работата, тъй като разликите са сериозни. Унгария а, а, а, трябваше през 2011 година да намали е, държавния си, е, е, бюджетния си дефицит, Испания ще трябва да го направи в 2013 година. <coughs> И не само на Унгария, <coughs> ние предложихме мерки на пет държави. Полша, да, Полша, Кипър, Малта, Белгия и Унгария. И всички приеха, с изключение на Унгария. Така че тук не става въпрос за специално отношение към Унгария. Тъкмо обратното. Унгария не пожела да приеме предложенията на комисията. Даже напротив, <coughs> а е, Полша, Кипър, Малта и, и Белгия е, се вслушаха в нашия съвет. Те страни, които са в еврото и други, които не са. И аз откровено ще ви кажа, би било грешка изкуствено да се разделят днес страните от еврозоната и всички останали. Комисията винаги е поддържала целостта на Европа. Никога не можем да провеждаме двоен стандарт. И накрая, наред с много интересните е, разногласия, които прозвучаваха тук, позволете ми да очертая и някои консенсусни моменти, които се проявиха. Първо, повече да направим, за да се борим срещу младежката безработица чрез екипите за действие, които създадохме. Трябва да се борим срещу неплащането на данъци. И в тази връзка аз бих искал да напомня на изказали се тук депутати, че комисията не говори просто празни приказки. Комисията вече е направила своите предложения. Е, това е директивата за спестовните влогове, между другото. И освен това ще ви представим проекто мандат за преговори с трети страни. Проекто мандата, прочем, е на вниманието на съвета вече от месеци. Блокират го две държави членки. А вие знаете, че тук решението се взима единодушно. Така че ако искате да критикувате някого, моля ви, не критикувайте комисията. Напротив, подайте ни ръка, помогнете ни, за да преодолеем този е, е застой, който се поражда от две държави членки. А що се отнася е, до Гърция, нека ви кажа, това бе един от, е, е една от темите е, на разговор с е, премиера на Гърция Пападимост и а, още преди дори да се сключи споразумение между Съюза и Швейцария, а аз смятам, че Гърция може в рамките на общностното право да потърси двустранна спогодба с Гърция, с Швейцария, извинете. Спомена го не само пред гръцкия премьер министр Спомена го и на председателя на Швейцарската конфедерация е, последния път, когато разговарях е, с него. И още един аспект, който се ползва, мисля, с консенсус, е необходимостта да бъде довършен, да бъде доизграден вътрешния пазар. И както казах, тази есен комисията ще излезе с акта за единия пазар. Може да разчитате на нас. Необходимостта е, по-нататък да допълним действията си с капиталовложения. Ето защо слагаме на масата на Европейския съвет е, и се ползва с добър прием. Е, е, въпроса за проектните облигации. Те първа трябва да се изработи, разбира се, нормативния акт. Така че да бъдат осъществени необходимите капиталовложения. В края на краищата ние сме за Въпросът е за наличните ресурси. Факт е, че повечето държави членки не разполагат с бюджетни средства за държавни капиталовложения. Ето защо и аз мисля, че големите политически семейства а, са за това. Е необходимо да работим заедно, за да привлечем инвестиционните ресурси, А, било то чрез проектни облигации, било то чрез експлуатационни облигации, било то а, на основа на бъдещата финансова перспектива. И аз очаквам Европейския парламент да взаимодейства с комисията за постигането постигането на резултат, отговарящ на нашите амбициозни намерения. Това, що се отнася до бюджетните перспективи за да можем да влеем пари в нововеденията, в научно-изследователската и развойната дейност като лостове на растеж. Но това, разбира се, ще отнеме сериозна, сериозни усилия за растежа на Европа е, не ни трябват повече, повече думи, повече фразеология. Наистина, е, за растежа си Европа се нуждае от действие. И всеки път, когато сме в състояние да си свършим работата, ние, комисията, обещавам ви, ще си я вършим. Очаквам не по-малко обаче от държавите членки. Благодаря. Благодаря. Давам думата на господин Ван Ромпой. Драги е, колеги, господин председателю, най-напред благодаря на всички, които ме поздравиха за преизбирането ми. Констатирам, че ентусиазмът а, е, а, е, не е еднакъв а, на всички банки, но а, все пак ентусиазъм има. Сега, за общата ни стратегия. Много бяха критиките, много бяха е, бележките по общия подход. Е, вижте, как, тази стратегия я следвахме на нивото на Съюза и на нивото на държавите членки. Това е стратегия, която се подкрепя от всички държави членки, от всички министър-председатели и държавни ръководители още от началото на кризата преди две години и половина. И даже в друг състав, защото тези, които ме избраха преди две години и половина, се посмениха малко. От тях останаха само 12. И сегашния състав на съвета, и предишния състав на съвета подкрепяха стратегията. И по време на последния съвет всички мерки бяха възприети. Това, което наричаме фискал компакт. Така че, ако се каже, че има критика срещу общия подход, ще отговоря само през последните две години и половина. Тази стратегия е стратегия единодушно възприета от Европейския съвет. Всички си даваме сметка, че пътят е труден, че пътят е непопулярен, че резултатите идват само в средносрочен, а понякога единствено в дългосрочен план. Но това е пътят, който сме избрали и ние ще останем на този път. В уводните си слова много внимателно се а, е, изказах, а, е, че сме стигнали до преломен момент. Много внимателен бях и тук, както съм внимателен обикновено. Е, някои казват, че е краят на кризата. Не, не е краят на кризата, но не се бойте. Това е преломен момент е, в една много тежка криза. Е, вече не се говори за това в пресата, която изцяло се противопоставя на европейския проект. Не се говори вече за край на еврозоната. Това е важен знак. Решен ли са всички проблеми? Разбира се, не. Но когато виждам, че междубанковия пазар се е, съзема след месеци бездействие, когато е, виждам значителен спад на лихвените проценти в голям брой страни, които бяха под натиск, тогава може да се каже, че сме стигнали до билото на вълната, макар че ни остава дълъг път. Най-сигурният път, към положителен економически растеж, какъвто видяхме през 2010, през 2011 година и през 2012 година сигурно ще видим, е да се върне доверието в бъдещето на еврозоната. Това е най-първата предпоставка за растеж. Нещо, което липсва в немалко страни е доверие сред потребителите и инвеститорите в бъдещето на еврозоната с така предвестниците на повторен растеж в еврото. Тези предвестници ще бъдат растежът на инвестициите и растежът на потреблението. Говори се за структурни реформи. Да, аз а, имах предвид структурните реформи а, в. А, е, държавите членки. Е, вместо това е, ни се предлагат и други идеи за противопожарни завеси, и за други механизми. Надявам се, че в идните седмици извън тези противопожарни завеси ще се вземат необходимите мерки. Това, което ни е необходимо е трайно и малко го виждаме. Структурните реформи в пазара на заетостта, възстановяване на конкурентоспособността и на Съюза като цяло и на отделните държави членки. От това имаме нужда. В противен случай кризата един ден ще се върне. Е, именно това ме очудва, че думата полугодие е европейско нито веднъж не се чу. Нито веднъж не казахте. Защо? Ами може би, някои е, я свързват с неблагоприятни тенденции, но дори и сянка нямаше от споменаването и все пак това бе целта на Европейския съвет е, да се види насред европейското полугодие докъде сме стигнали и в бюджетната сфера, в макроекономическата сфера и от към заетост. И държавите членки е, трябва е, да въведат реформи и планове за реформи в идните седмици. Тяхната стабилност ще е, бъде е, съпътствана от препоръки от страна на комисията е, през май месец, е, като те ще бъдат обсъдени на съвета през юни. Ако не се отнасяме сериозно към европейското полугодие, кризата един ден отново ще ни връхлети. Вижте, за мен това е измама. Е, Някакси разочарование, че е, не чух е, да се говори за европейското полугодие, което беше одобрено от Европейския парламент преди време и то много ентусиазирано. Въдещето е голямото предизвикателство в един период на неизбежно, неизбежно оздравяване на бюджетите във всички държави членки. Трябва да се очертае дългосрочна политика. Съвсем основателно комисията нееднократно спомена стратегията Европейски съюз 2020 година. В бюджетното оздравяване трябва да се определят приоритети. Естествено, дефицитите и задлъжнялостта, но същевременно трябва да пазим бъдещето, като запазим някои разходи за образование, за научни изследвания – за обучение на младите хора и тяхната квалификация. Трябва да е, запазим капиталовложенията си е, в екологичната сфера. Значи, когато говорим за бюджетно оздравяване, можем да приоритизираме с оглед на големите предизвикателства. Това ще бъде и справедливо. Именно за това е, се поиска банките е, да дадат огромен, гигантски принос, е, защото те могат да участват в финансирането на гръцкия дълг и във възстановяването на положението в Гърция с много. Затова и призовах към много по-сериозни мерки за борба с данъчните измами и неплащането на данъците. Комисията припомня, че е препоръчала мерки. Естествено, тези мерки е, са предмет на гласуване с единодушие, но още много може да се направи. Е, имаме нужда от е, общо европейска уредба. Ако има проблем в Гърция, то е със събирането на данъците. Това е най-голямата несправедливост и това е и източник на гигантския е, бюджетен дефицит, който наблюдаваме там. И когато е, провеждаме бюджетно оздравяване, разбира се, трябва да останем солидарни. Именно за това на ниво Европейски съюз е, дадохме помощ на Гърция. Е, и тази помощ възлиза на 100% от брутния вътрешен продукт на Гърция. Това е огромно доказателство за солидарността по отношение на Гърция. Цифрата говори сама по себе си. Когато провеждаме политика на бюджетно оздравяване, трябва да е, запазим целите си е, в екологичната сфера. Е, трябва да е, останем в коловоза тук, е, трябва да се борим за тези е, 2 градуса е, увеличение на температурата а извън бюджетното оздравяване трябва да имаме конкретна и специфична политика за работните места. Затова очаквам с нетърпение плана за заетостта, който ще получим през април месец. Той ще бъде оценен и ще бъде включен в препоръките към държавите членки, които ще бъдат изготвени от Юнския съвет. Необходима е специфична политика за Гърция. Министър-председателят на Гърция влага цялото си сърце в този процес. Задълбочаването на вътрешния пазар не струва нищо в бюджетно отношение. И имаше това писмо на 12-те. Не съм а, съгласен с тези, които ни казват, че не сме го взели предвид. Напротив, взехме го предвид. М- много внимателно го прочетохме. А, последният проект на заключение, е, внесен на Европейския съвет е, по е, вътрешния пазар, беше съобразен с консенсусните елементи в това писмо на 12-те. Трябва ли да надхвърлим политиката на възстановяване? Да, чухме такива идеи. Политиката а, за възстановяване а, обаче се нуждае от време. Трябва много по-фин подход, много по-прецизиран подход. Не можем да избягаме от оздравяването на обществените финанси, но, както казах, при това оздравяване трябва да запазим доста разходи, които всъщност са носители на растежа и на заетостта. И най-сетне една дума за Сирия и Босна. Можем да кажем много повече за Сирия, но при е, едно условие, ако получим мандата от съвета за сигурност на ООН. Европейските страни не са тези, които блокират процесите тук. Има две страни, които са поименно посочени в решенията на Европейския съвет. И тези две страни ни пречат да предприемем по-нататъчни действия спрямо Сирия. Ако искаме да постигнем повече в хуманитарно отношение, ако искаме да опазим хората, които а, оказват хуни, хуманитарна помощ на място, нуждаем се от а, мандат на ООН. А, имахме такъв мандат за Либия и го използвахме пълноценно, разбира се, с малко по-различни цели. Нямаме обаче мандат за Сирия. По въпроса за Босна. Много беше интересна дискусията ми с новия министр-председател на Босна и Херцеговина. Новото правителство на Босна и Херцеговина е много по-европейско. И европейските институции са готови да подпомогнат Босна, за да остане а, тя европейски настроена. Наистина за пръв път виждаме сега реална проевропейска воля в тази страна. И е, по този начин, смятам, отговорих на по-важните въпроси, които бяха поставени по време на разискванията. Господин Фан Рампай, вие казахте, че по различен начин е, взелите дума по време на дискусията изразиха ентусиазма си относно вашето назначение. Във всеки случай, като председател на Европейския парламент, аз мога да ви уверя, че ние ви поздравяваме много чисто сърдечно и се радваме на вашия избор мисля, че е, вие по този начин ще допринесете за едно по-добро развитие не само на вашата е, институция, но и на е, другите европейски институции, а е, очевидно това ще се разбере малко по-късно от някои от колегите също. И така, господин Баросо и господин Фан Ромпой, ще ни напуснат, но ние продължаваме с дебатите и давам думата на господин Хаглунд. Сега. Господин Ван Ромпо и господин Барозо е, си тръгват. Е, искам да кажа, че много се радвам, че е, съветът още веднъж ще подчерта, че новите работни места и растежата не могат да се градят върху дефицит. Това е много важно послание. Ние работихме по него, когато е, направихме шесто пакета и господин Ван и се позова на него, защото той предполага много важни корекционни мерки в някои страни. за съжаление, Унгария не можа да ги възприеме. По отношение на преговорите за двупакета, които в момента се осъществяват, е, по-добре би било, ако съветът се съобрази с факта, че се нуждаем от повече автоматизъм, е, за да постигнем надежни резултати. В преговорите за шесто пакета съветът подкрепи този подход, е, бяхме последователни и резултатът бе много добър. Господин Ферховстата говори за погасителния фонд. Мисля, че трябва да продължим да махаме спасителните механизми и да дадем възможност за въздействие на пазарите. Сега, малко е циничен подхода ми. Мисля, че е, много са добри решенията, много са хубави думите, но същия съвет, който говори за растеж, е, искаше е, да съкрати с 160 милиона евро бюджета за научни изследвания през 2012 година. Какво може да направи парламента при положение, че съветът по този начин се отнася? Много работа още предстои именно в съвета. Това искам да кажа. Благодаря благодаря, господин председател. Благодаря ви, колега. Следващият оратор е колегата Залба. Две минути. Благодаря, господин председател. Това е третото ми изказване по този въпрос в пленарна зала. И аз всеки път повтарям едно и също ако успеем да се прицелим правилно, ще постигнем и целта си. Аз мисля, че наистина, както председателят на съвета каза, на последния съвет бяха прияти много подходящи, разумни мерки. Въпросът е сега да ги допълним и да почнем да ги прилагаме само с економии няма да постигнем нищо. Трябва да създадем работни места, е, които ще е, гарантират благоденствие. Мерките за насърчаване на растежа се допълват е, с амбициозни реформи в моята страна, в Испания – а, много кратък срок ние направихме 13 реформи в 13 сектора, които обхождат най-вече финансовата дисциплина, данъчната дисциплина, но и много други сектори. Министър-председателят на Испания наскоро заяви, че ние не само говорим за реформи, ние ги провеждаме. И гражданите виждат как е, действителността се променя от ден на ден. Това, което е казано на срещата на финансовите министри, наистина е много важно. Испания ще спази своите обещания. Испания остава един от важните членове на Европейския съюз е, и е уверена, че трябва да продължи да работи много активно. Председателят, е, благодаря ви. Виждате, че изоставаме с времето. Ще се наложи да бъда по-строг, отколкото е, колегите, които ръководиха дебатите до този момент. Давам думата на колегата Булман за две минути и ще следа много стриктно за спазване на времето. Господин председател, скъпи колеги, една стъпка е, към економическо развитие. В Италия вече е, видяхме, че економиката е много разклатена. Същото е и в Португалия, и в Испания, да не говорим за Гърция. В е, Германия също не се постигна този економически ръст, който очаквахме. Опитвам се да разбера какво точно имаше предвид е, председателя на съвета, както и председателя на комисията. Те днес, е, може би, поне 50 пъти говориха за растеж, говориха за заетост. Е, да, добре, но това са думи. Думи. И е, колкото и да ги повтаряме, действителността не се променя. Аз бих искал да знае какво на практика се е променило, какво ново нещо се е появило в подхода на съвета и на комисията. Господин Баросо казва да. Структурната реформа е, естествено трябва да бъде насочена и към е, социално-политическите въпроси. Но какво точно имате предвид? Как да го разберем? Приемате ли това, което каза и колегата Свобода и всички ние в е, политическата група на социалисти и демократи, които говорят за това, че младежите нямат бъдеще? Смятате ли, че трябва пакта за стабилност и растеж е, да бъде приспособен към новите условия? И как ще стане това? Смятате ли, че трябва да започнете с инвестициите най-вече? Когато говорите за реформа и за структури, и за преструктуриране. Какво точно смятате да направите? Къде е в крайна сметка резултата от пакета от 6 правни акта, който приехме? И сега се говори за пакет от 2 акта. Къде са резултатите? Какво става? Само празни думи. Благодаря ви, господин Булман. Благодаря и на вашите пред върженици, е, цял клуб сте довели тук. Давам думата на следващия оратор, Шепфлин. Благодаря, господин председател. Решението на Европейския съвет е, да приеме кандидатурата на Сърбия има двояко значение. Що се отнася до Сърбия, това бележи окончателния завършек на е, процеса след войните в Югославия, както а, и слага край на една устойчива представа, че Сърбия, видите ли, е балканския злодей. Сега на Сърбия може да се гледа като навърнала се в европейското семейство, което има своето трайно дългосрочно значение. В края на краища стабилността в Юго-Источна Европа е немислима без Сърбия. И стабилността тук трябва да се мисли и във всички области на политиката, в това число борбата с организираната престъпност. Ако Сърбия не се ангажира всецяло е, в този процес, Балканите все така ще бъдат е, примамлива жертва за международните мафиотски организации. Но другото, далеч по-голямо според мен значение, е, че става ясно, че разширяването на Европейския съюз, макар и да е забавило темповете си, определено не е спряло. И това има своето значение за останалата част от Юго-Источна Европа. Нещо също така важно е, че независимо от економическата криза, Европейския е, съюз е, е, все така проявява ангажираност към стабилността на съседните немо райони, чрез източното партньорство, чрез пътните карти. И всички тези способи и политически цели обаче зависят от преодоляването на продължилата твърде дълго и економическа криза. В това отношение решенията са в правилната посока и е от съществено значение фискалната, бюджетна дисциплина да се проявява едновременно, успоредно с признаването на економическия растеж като на изключително важен. Без това Европейският съюз не би могъл да запази своята привлекателност и авторитет. Господин Калфин има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Председателят на комисията Барозо току-що каза, че не може да има растеж без стабилност и доверие. Е, <clears throat> това, разбира се, е труизъм, нещо добре известно. Не може да има стабилност и доверие без растеж и динамична економика. Едното без другото не може, очевидно. Е, проблемът, който съзираме по-настоящем в действията и на комисията и на съвета е, че мерките, които се предприемат за преодоляването на економическите проблеми са от друг порядък. Те са пристрастни е, е, имат уклон в дадена посока. От една страна имаме фискални мерки, които се предвиждат в законодателството и чието не спазване води до сериозни санкции. От другата страна, от към растежа, само добри пожелания без необходимата бюджетна подкрепа. И резултатите са пределно ясни. Е, е, с е, колегата Гарос и Ферейра от Социалистическата партия имахме възможност да го наблюдаваме в Гърция. Гръцката економика е в състояние на свободно падане и не е в състояние да обслужи растежа. Това ни иска, иска да подкрепим председателя на комисията Барозо. Какво всъщност е решението? Структурни промени, частично взаимностяване на дълга, и а, повече е, бюджетни инвестиции. Благодаря, колега. Е, колегата Столоян има думата. Благодаря ви, господин председател. Аз съм доволен от е, това, което чух от председателя на съвета и председателя на комисията. Радвам се, че те ни увериха, че е, ситуацията се подобрява и че се намалява задлъжнялостта на е, държавите членки. Но Румъния и България продължават да са извън шенгенското пространство, независимо от това, че са изпълнили всички условия за присъединяването им към споразумението. който е против е, присъединяването на България и Румъния към шенгенското пространство, той на практика е, се ръководи от някакви популистски амбиции. Това направи една малка партия в е, Холандия, която е, потъпква ценностите на Европа и нашите принципи, но за съжаление в момента участва в управлението на една е, немаловажна държава в Европейския съюз. Председателят на комисията и председателят на съвета реагираха вяло. Не успяха да се справят с тази съпротива в съвета. А ние би трябвало при всички положения да атакуваме всеки, който се, оп... се опитва да потъпква ценностите на Европа. Днес, след обед, надявам се, това ще стане и тук. Благодаря ви, колега. Госпожа Подимата е следващият оратор. Благодаря. Добре е, че всички сега признаваме факта, че едностранчево налагане на финансови мерки няма да изведе нито Гърция, нито Европа от настоящата криза. Хубаво е, че го признаваме, но това не е достатъчно. Необходими са действия, не толкова думи. Трябва да убедим гражданите на Европа. Трябва да работим по мерки, като например данъка върху финансовите операции или еврооблигациите. Това трябва да стане част от новия фискален пакт. Има доста колеги и тук, и на други места, които говорят от името на демокрацията, говорят за това, че Гърция трябва да излезе от еврозоната. Всеки може да има свое собствено становище, разбира се, това е демокрация. Искам обаче да ви призова да не говорите постоянно от името на гръцкото население. 70% от нашето население са за Европа и никой няма да използва трудностите на гръцкия народ, за да експлуатира ситуацията, за да обслужва чужди интереси. Благодаря. Искам да ви припомня да се придържате към а, времето ви за изказване, така че да можем да гласуваме на време. Господин Рангел за минута и половина. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя членовете на съвета. Не защото мерките, които са взели, са идеални, а защото те са възможните мерки. Няма съмнение днес, че сме отишли много по-далече и можем да бъдем много по-оптимистични, отколкото преди 3 или 6 месеца. Много от държавите все още трябва да полагат огромни усилия, за да стабилизират и консолидират публичните си финанси. Тези усилия се осъществяват в някои държави членки само защото Европейския съюз настоява за това. За да могат да възстановят доверието към себе си на международните пазари, е особено важно те да направят това. Важно е също и за техния растеж. Държавите сега предоставиха гаранции, включително португалската държава, за консолидирането на бюджетите и публичните финанси. И аз съм убеден, че с новия договор, подписан от 25-те, ще можем сериозно да преминем към растеж. Доверието, което се изгражда стъпка по стъпка, ще доведе до растежа. Солидарността е важна, но е необходимо също да има и отговорност. Благодаря. Господин Ручек за минута и половина. Благодаря, господин председателю. Чешка република. Уважаеми колеги, както знаете, Чешката република се управлява от евроскептични консерватори. Чешката република в политическо и економическо отношение се намира в сърцето на Европа. Ето защо Чехия има много важни интереси, свързани с сигурността, економиката и има изключително голям интерес за интеграцията на Чехия в Европейския съюз в тази връзка и с монетарната и фискална интеграция. По-голямата част от чешкото население в референдума ясно изрази, че има желание да се интегрира в Европейския съюз. Както други колеги казаха, ние искаме да има повече заетост, повече инвестиции, повече социална политика, но фискалната отговорност е от фундаментално значение. Благодаря. За минута и половина госпожа Янако. Благодаря. Заключенията на съвета показват, че е отворен пътя за промяната. Има обаче и една голяма какафония която поражда напрежение. Ние искаме това напрежение да изчезне. Каквито и да са пътищата за решение, трябва да има ясни решения на европейско ниво, пък и на ниво държави членки. Структурните промени ще помогнат на държави като моята и това е единствения път напред, който ще доведе и до надежда за по-добро бъдеще. Европейският семестър, както и политиките в сферата на заетостта и растежа, биха могли да ни помогнат в тази посока. В Европа имаме богата история и знаем какъв е интереса на европейските граждани. Трябва да прекратим економическата криза. Съвместните ни усилия, както и всички усилия за растеж на економиката, ще дадат надежда на гражданите на Европа. Трябва обаче да направим така, че жертвите, които те правят, да си струват усилията. Гърците наистина страдат и жертват себе си, но не искат да се поставя на карта присъствието им в Европа, пък и в еврозоната, независимо от това, което предлагат някои, граждан, някои анализатори. Благодаря. Госпожа Гоменш за една минута. Пактът от преди няколко дни показва, че растеша и заедостта все още се разглеждат сериозно от лидерите на Европа. Много е важно да се създадат нови работни места, особено за младите хора, както каза и председателя Бароалцо. Но не е ли скандално, че държави като а, моята а, се задушават техните фирми поради това, че няма достъп до кредити? Те страдат от липса на финансиране или пък могат да получат а, такова само при много високи лихви. А какво да кажем за избягването на плащането на данъци? Повече от 3 милиарда инвестиции в европейската економика се губят по този начин. Този фискален пакт не допринася за преодоляването на този проблем, както и на данъчния дъмпинг. Дори се говори за данък върху финансовите операции. Това може да бъде начало за проследяване на тези операции, облагането им в Европа. Има безработица над 35% в Португалия. Правителството признава, че не може да направи нищо. Това е, е насърчение към безработните да емигрират. Много жалко. За минута и половина госпожа Вортман Благодаря, господин председателю. Стигнали сме до един момент, в който пазарите имат нужда от повече доверие. Това е едно много важно условие, както каза и господин Ромпой. Едно важно условие, за да се стимулира економически растеж и да се създаде една благоприятна, един благоприятен климат за инвестиции. За, защото в момента частните инвеститори, те не се осмеляват да влагат своите пари. А тези средства трябва да бъдат инвестирани, за да се стимулира економическия растеж. Сега става въпрос за това думите да бъдат превърнати в действие за това, че имаме нужда от стратегия за растеж. Но имаме вече такава стратегия в лицето на стратегията до 2020 година но а, тази стратегия ще бъде изпълнена на практика само когато запретнем ръкави и работим за изпълнението на целите заложени в стратегията. на Европейската комисия трябва да се каже какво трябва да направи. Това трябва да направят държавните и правителствени глави. Трябва да е, се изготвят правила, които да се справят с е, укриването на данъци. Е, фискалната, фискалната интеграция означава не само съкръщения на бюджетите, ми означава хармонизиране на правилата, което ще се отрази добре на економиката. Господин Коферати. Благодаря, господин председателю. Това, което чухме от председателя на комисията тази сутрин, както и от председателя на съвета, ни притеснява много повече от е, заключенията от работата на съвета. Една единствена цел е останала и тя е финансовата стабилност, както и предприемане на необходимите действия, за да гарантираме. Аз по никакъв начин не подценявам значимостта на тази ни насока и тази ни цел, но е ясно, че без растеж е, условията на живот на милиони граждани в Европа ще се влушат. И подценяването на социалните условия в нашата економика както казах, е изключително изненадващо, пък и ни притеснява. През следващите няколко месеца без инвестиции и а, без засилване на социалната тенденция ще имаме огромни социални проблеми. Еврооблигациите, както и данъка върху финансовите операции, не са някакви си измислени а, инструменти. Това е единствения път, за да подсилим една положителна тенденция за разширяване на економиката и за по-добро бъдеще на милиони хора. Herzlichen Dank. Als nächster Redner für anderthalb Minuten Herr Höckmann. Следващия оратор – господин Хокмарк. Проблемът на европейската економика е, че имаме твърде малко публични разходи. Ако имахме твърде малко дефицити, тогава нямаше да имаме особени проблеми. Искам да го кажа поради разискванията, които водим тук. Защото изглежда, че като увеличим разходите си и дефицитите си ще постигнем социално сближаване и економически растеж. Това е впечатлението, което се създава, но наблюдаваме точно обратното. Безконтролното публично харчене подкопава социалната сигурност и растежа и създава условия за увеличаване на лихвените проценти. Това е реалността. Онези, които вярват, че увеличаването на публичните разходи ще разреши проблемите ни, трябва да се огледат около себе си, да видят е, как стоят нещата. От друга страна, това, което трябва да направим е да създадем е, нов е, стимул за економиката и е важно Европейската комисия да разбере, че пътя към социалното сближаване, социална сигурност не е паралелен на политиката за економически растеж. Економическия растеж, новите работни места са ключовите въпроси за постигане на социално развитие в Европа, което да ни удовлетворява. Искам да приканя комисията да продължи реформите на вътрешния базар, пазар на сферата на конкурентоспособността на държавите членки, за да се превърне Европейския съюз в най-големият пазар в света. Благодаря. Благодаря. Госпожа Плюмф за една минута. Благодаря, господин председателю. Аз взех участие в този дебат от самото му начало. Да, ясно е, че имаме нужда от фискална стабилност, но същото време имаме нужда от растеж. За да постигнем този растеж, обаче имаме нужда от конкретни инвестиционни планове, имаме нужда от средства и ресурси за осъществяването на стратегията. Много граждани, най-вече младите хора и жените, имат нужда от работа. Господин Барозо спомена директивата за спестяванията, защото тази директива все още е блокирана в съвета. Сега точно когато говорим за социална политика и растеж и директивата, свързана с майчинството, е блокирана от съвета. Надявам се, че през септември, през септември Румъния и България ще станат членове на шенгенското пространство. Благодаря ви. Господин Келан. Благодаря, господин председател. Посланието на днешната ни среща би било, че е време за прилагане. Време е държавите членки ефективно да изпълнят ангажиментите, които са поели в рамките на Европейския съвет. Основният проблем е какво ще стане в последствие. Следвайки строгата финансова дисциплина, е изключително важно да се правят и нови инвестиции, за създаването на ефикасна, базирана на знанията економика, за намаляване на бремето върху малките и средни предприятия, за стимулиране на младежката заедост. Основният въпрос е решаващото използване на основният инструмент, върху който се основава на Европейският съюз, а именно единият пазар. Председателят Барозо днес политически коректно каза, че става дума за задълбочаване на вътрешния пазар. Джозеф Дол каза, че ще отбележим 20... Трябва да посрещнем 20-та годишнина от общия пазар, като завършим този пазар. Аз подкрепям неговото мнение. Не трябва да създаваме протекционизъм защото това подкопава растежа и политическото и економическо доверие към Европейския съюз. Следващият оратор е господин Гуалтиери за минута и половина. Благодаря. Удовлетворението за това, че прескочихме голямата опасност, радва всички ни. Не бива да забравяме обаче грешките и забавянето последните години и също така изключително важната роля на Европейската Централна банка и новото италианско правителство. Удовлетворението не трябва да ни пречи да преодолеем структурните проблеми, а политиката не разреши тези структурни проблеми. Имаме дефлация на заплатите, която бе наложена от съкрещението на бюджета, имаме девалвация, и това чисто економически и социално няма как да продължава, пък и не може да бъде хегемонично. Не можем да продължаваме по този начин. Тук никой не говори за разходване на дефицита. Говорим обаче за това, че освен бюджетна дисциплина на национално ниво, трябва да се рестартират инвестициите. И това е възможно. Възможно е с едно по-равно разпределение на богатството, също така, като се изправим пред макроекономическите предизвикателства, трябва да се направят огромни инвестиции на ниво Европейски съюз. Възможно е, ако тези а, задължения бъдат управлявани от един общ фонд. Общностният метод дава способите за извършване на всичко това, но европейските избори 2014, пък и френските, които са по-скоро, трябва да ни дадат един нов път, едно истинско европейско економическо управление. Благодаря ви, господин Галтиери. Господин Карас за минута и половина. Господин председател, уважаеми дами и господа. Това беше една среща на върха, която не впечатли с нещо. Може би трябва да тези срещи да са по-сериозни и не толкова зрелищни. Те трябва да водят до положителни биланси. Явно нямаше и предварителни разговори между Меркел и Съркози. И беше добре това да се отрази положително и на срещата на върха. Трябва да се спрат критиките и да се действа повече. Ние имаме акта за малкия бизнес. Приведен ли е той в действие? Имаме стратегия за Европа. Приведена ли е тя в действие? Имаме, ам, имаме законодателство свързано с малките и средни предприятия. Дали това законодателство е транспонирано? Не трябва комисиите е, извинете, не трябва комисията и Европейския парламент да изпадат в зависимост. Те трябва да могат да действат свободно. Трябва да могат не само да взимат решенията, но и да ги привежат на практика. В Косово също има проблем. Има пет държави на Европейски съюз, които отказаха да признаят ем, статута на Косово. Така че трябва повече да действаме и по-малко да критикуваме. Благодаря. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Имаме само 5 минути, които са предвидени. За изказвания ще има само има души, които ще вземат думата. Има обаче 15 желаящи, които са заявили своите изказвания, но ще можем само петима да удостоим с думата Кукович, Табажи, господин Люхам, Лопес Агиар и на последно място господин Бронс. Госпожа Масеев за една минута. Хвала липа. Благодаря ви много. Господин председател, за това, че ми давате думата, Заключенията на съвета са насочени към економии и развитие. Но предвид на високата безработица сред младежите е необходимо да се насочим към образованието и квалификацията на младежите, за да могат те да поемат рискове, свързани с предприемаческа дейност. Всичко това е основополагащо. Без е, смелостта да се действа не може да се постигне особено. За това е необходимо да се постави по-голям акцент е, върху предприемаческата култура, върху образованието и обучението на младежите, за да могат да създават е, свои фирми, да поемат нужните рискове. Господин Тавари за, минута, за една минута. Благодаря. За първи път от няколко месеца Европейския съюз не се е занимавал с гасене на, на огъня и на пожара, но а, пожара не е погасен изцяло, защото ние трябва все още да предприеме мерки за излизане от кризата. Чухме тук изказвания, свързани с еврооблигациите, с, с фискална стабилност. Имаме нужда обаче от една програма за растеж. Освен това, трябва да се помисли и за насърчаване на заетостта. Стана ясно, че еврото като обща валута не е в състояние да разреши проблемите в отделните държави членки или поне да отстрани различията в отделните държави членки. знам какво случи в Гърция, Испания, Португалия. Това не се дължи само на грешки на правителството. Еврото просто трябва да бъде реформирано. На следващо място господин Лухан. Е, Благодаря, господин председател. Е проблематика Шенген. Консидер că menținerea opoziției manifestată de Оланда. Е- Говорейки за Шенген, се говори за Румъния и България и тяхното присъединяване към Шенген. Е, тяхното неприсъединяване нарушава дългосрочните, члени, е, дългосрочните цели на Европейския съюз. Холандия е тази, която настоя да се присъединят Румъния и България към Шенгенската зона много по-късно. Това показва, че всички държави членки имат равни отговорности, но явно не всички държави членки имат едни и същи предимства и могат да се възползват от е, системата. Популистските амбиции на някои лидери и на някои партии на европейската политическа сцена само уромват е, Европейския съюз и доверието, е, което гражданите трябва да имат в нас. Всички условия е, са изпълнени от Румъния за присъединяване към Шенген. Затова се обръщам към всички отговорни институции да направят всичко възможно, за да допринесат за разширяването на Шенген. Благодаря. Благодаря, господин Лопес Агилера, за една минута. Благодаря. Аз се изказах няколко пъти, свързано с а, финансовата нестабилност, но аз се насочих върху основните принципи, които са в основата на Европейския съюз за върховенството на закона, свободата на движение на хората в шенгенското пространство. Неодавна парламентът гласува в подкрепа на разширяването на шенгенското пространство с включването на България и Румъния на базата на споразумението от 2005. Тези две страни изпълняват условията. Това беше потвърдено от комисията, но отново решението беше отложено за следващото заседание на съответната конфигурация на съвета за декември 2012. България и Румъния са изпълнили тези условия, затова те имат правото да се присъединят към Европейския съюз. Европейския съюз трябва да се стреми към укрепване на шенгенското пространство. Неодавнашната кампания от френска страна за засилване на вътрешните граници не допринася за укрепването на шенгенското пространство и трябва да се борим срещу това. Господин Бронкс е следващия оратор. Договора за финансовата дисциплина не е свързан а, с а, под подписи, с а, този договор налага финансови ограничения в държавите членки от еврозоната. Разглежда въпроса за суверения дълг, но има липса на гъвкавост и диктат вместо политически решения. Страните от юга са поставени на строга диета, намаляване на доходите, увеличаване на безработицата, което затруднява допълнително бюджета. При подценена валута те могат да изнасят единствено безработица. Тези економики на юга трябва да из... напуснат еврозоната, да девалвират валутите си и така ще се стигне до ръководено от износа разширяване. защото а, няма при тези условия да е възможно увеличаване непрекъснато на паричната маса. Благодаря. И сега... Благодаря, господин председател. Знам, че много от въпросите бяха вече засегнати от председателя, но Искам да се спра на въпроси, свързани с заедостта, растежа и откъде да се вземат средствата, за да се инвестира в съответните политики. Искам да уверя господата и членовете на парламента, че растежа е, е една от пете основни цели – които са заложени за тази година. В тази връзка искам да спомена и европейското 6-месечие. Тези приоритети вземат много високо място, защото ние сме наясно колко болезнени са тези теми за нашите граждани и колко е лошо за нашата економика да нямат достатъчно висококачествени работни места. Този политически пакет ще бъде разгледан още през април. Държавите членки трябва да предприемат мерки, за да подобрят трудовите си пазари и да улеснят създаването на работни места. Ние бихме искали също така да сме още по-концентрирани върху области, в които има потенциал създаване на работни места, здравеопазване, телекомуникации и други сектори. Ние също искаме да се справиме с проблемите и пречките, които все още възпрепятстват свободното движение на работна ръка в рамките на Европейския съюз. И бихме искали да окажем подкрепа на младите хора, които са изправени пред невиждано до сега. Невиждан до сега натиск. 7,5 милиона, милиона млади хора са без работа, без квалификация и не са участвали в обучение. Така че комисията иска да се обърне към държавите членки и да ги призове да предложи конкретни идеи, конкретни политики и освен това да се работи с социалните партньори на място така че младите европейски граждани да имат възможност да се реализират на трудовия пазар, след като са завършили своето висше образование, или пък да продължат своето образование, или ако няма съответната съответното работно място за тяхната квалификация да могат да се преквалифицират. Освен това, искаме да подобрим инструментите, които ще помогнат на младите хора да търсят работа. Искаме да усъвършенстваме сите схеми, така че да помогнем на младите хора да, да намират повече възможности да се реализират на работния пазар. Другия въпрос, откъде да намерим средствата, откъде да намерим инвестициите, които да се влеят в нашите економики, особено в времена а, на криза и а, е, времена свързани с а, е, економически съкръщения. И, имам предвид случващото се през последните две години. Важно е да се създадат нови работни места и смятам, че можем а, да инвестираме по-добре парите, с които разполагаме. 22 милиона милиарда евро са се влели в социалния фонд и 62 милиарда в структурния фонд. Това са средства, които все още не са разходвани. Ние искаме да накараме държавите членки да сменят своите приоритети, свързани с разходването на средствата и да ги използват така, че да създадат нови работни места и най-вече за младите хора. Но разбира се и работни места за всеки един европеец. Някои идеи бяха споменати за това откъде можем да генерираме повече приходи и откъде можем да генерираме повече инвестиции. Смятам, че ние сме на едно мнение по този въпрос. Ние сме за такива мерки, защото ние подкрепихме и данъка за финансовите транзакции. по този въпрос няма две мнения. Ние работим и върху проектните облигации, защото това е един проект, който ще доведе до положителни резултати. По този начин ще могат да се ам, съберат средства в размер на 3,5 милиарда евро. Средства, които ще можем ам, да използваме за изграждане на инфраструктура, за инвестиране в ам, информационните и комуникационни технологии в Европейския съюз. Знаете, че ние подкрепяме идеята за собствените средства. Това сме го подчертавали по време на, на всички преговори с държавите членки. Знаете, е, вие получавате информацията от вашите преговарящи и знаете, че дискусията е трудна, но ние сме убедени, че ако искаме да имаме по-прозрачен е, бюджет, имаме нужда от е, солидна база собствени средства и ресурси в рамките на бюджета на Европейския съюз един от най-добрия инструмент за инвестиции, това е европейския бюджет. 94% от бюджета се връща към европейските граждани. Подкрепят се програми, политики, които увеличават сближаването, кохезията и конкурентоспособността между държавите членки. Когато обсъждаме европейския бюджет и годишната финансова рамка, ми липсва някакси в дискусията и този аспект. Благодаря ви за вашето желание да подкрепите някои от нашите предложения, защото трябва да се използва потенциала на, вътрешния, на единия вътрешен пазар. По този начин ще се генерира заетост и растеж. Сега България, Румъния и Шенген. Знаете каква е позицията на комисията. Ние сме убедени, че тези две държави изпълняват всички условия и могат да се присъединят към шенгенското пространство и вече трябва да са станали членове на шенгенското пространство. Благодаря ви, господин председател, Благодаря, господин комисарио. Благодаря ви за ам, вашето изказване. С това приключваме дискусията по тази точка. Искам да, да ви кажа, че доста сме напреднали с